Добър ден, колеги! Започваме с работата на комисията тре, Имате дневния ред на разположение. Искате ли да направите някакви промени, коментари? Не такъв случай, точка втора съобщение на председателя. Нека да ви информирам, че Заседанието ни днес след обед и утре сутринта ще бъде в, в тази, в тази зала, в която се намираме. 350. Но заседанието утре след обед, вторник, ще бъде в сградата Ян 6Q2. Имайте предвид. Става дума за утре след обед. Протоколи от заседанията 3 април 2017 година, 24-25 април 2017 година. Имате ли коментари? Не виждам желащи и да направят коментари. Точка 4. На ефективност на сградите. Колегата Бенцен е докладчик. Нека да ви съобщя, че колегата Колегата Бен се представи своя доклад и днес ще проведем дискусия на измененията, изпратени от депутатите. 629 изменения са подадени. Давам думата на докладчика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Европейските граждани и европейски бизнес могат да, да, ще могат да се радват на по-голяма енергийна ефективност и по-здравословна среда и на работа, и у дома си. Благодаря на колегите за подадените множество добри изменения и за това, че продължават да допринасят за нашия, а, нашите преговори по компромисите. Благодаря на колегите от тази комисия и от другите комисии, които подадоха изменения. Както спомена председателят, има 630 изменения общо и бих се радвал да а, и се радвам, че има множество общи идеи и приоритети. Някои от въпросите, които, на които върнах внимание, са свързани с дългосрочните е, стратегии за е, ремонт на сградите. Те трябва да се ползват проактивно, да има проактивни инструменти. Разговаряхме с Доплачите в сянка за това как да се съсредоточим върху определени области на стратегията, също времено зачитайки принципа на субсидиарност и различията от страна до страна. Съветът показва прекалено слаби амбиции по темата в своя общ подход, прият през юни. Основните елементи на измененията, които се повтарят често, са свързани с искане стратегията да може да доведе до измерими резултати. Имаме обаче доста различни идеи за това как да формулираме целите си и различните политически групи подхождат различно. Но нека да призува всички колеги, докладчиците в сянка и останалите колеги да подхождат отворено, открито и да работим за компромис. Не е добре да намаляваме амбицията си да постигнем висока енергийна ефективност, но същевременно не е добре и да се прибягва към прекалено детайлни инструкции как държавите членки да го постигнат. В крайна сметка трябва да се съсредоточим върху няколко от най-основните въпроси. Множество колеги подават изменения, свързани с определени технологии. Обаче, ако включим всички тези изменения, ще получим една директива тип коледно дръвче, окичена с възможни украшения. Също така, ако включим прекалено много подробности, свързани с настоящите налични технологии, ще създадем директива, която не е отворена към бъдещи технически развития. Добре е по-скоро да се съсредоточим върху задаване на целите, на амбициите, а не да избираме конкретни технологии и ресурси за постигането им. Така че, колеги, имайте това предвид. Разбира се, че имаме различия по определени теми и е добре да намерим някакво равновесие между различните позиции. Сигурен съм, че с едно добро сътрудничество между докладчиците в Сянка и с подкрепата на колегите в парламента ще получим добри резултати, които повечето депутати в Европейския парламент ще могат да подкрепят. Благодаря, господин председател. Благодаря. Каналите 0 и 1 и 2 не действат. Ако може техниците да ни съдействат да ги включат. Благодаря много. Ако някой иска да слуша на английски може да ви случа без канал. Госпожа Кампала Начри е докладчик сянка от групата на социалистите и демократите. Заместена е днес от господин Ника. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря Госпожа Компола, госпожа Компола Натри ви моли да я извините, нямаше как да присъстват от днес. Председателят прекъсва оратора, казва, че каз... Председателят казва, че някои от каналите не работят. За преводачите това не е така можете да а, ползвате превода на всички езици. Председателят, а, може ли да се изкажете на английски? Опитах се да ползвам услугите на румънските преводачи, но изглежда някой ме саботира. Казва казва господин Ника. От а, името на колегата, а, и, а, това е моя позиция и като цяло колегите от социалистите съгласни, ще направя следното изявление. Държавите членки трябва да създадат дългосрочни стратегии за реновация на сгради, които да имат връзка с амбициозни цели за а, намаляване на емисиите е, във връзка с промените в климата, енергийна ефективност и, за, и също времено трябва да вземем предвид енергийната бедност и зилища. Втора точка прогресивен подход. Подходът трябва да е насочен към бъдещето. Имаме различни изменения, които да подобряват наличието на информация и обмена на информация в интелигентните сгради. След това полза и за потребителите. Създават се работни места. Това е полезно във връзка с инвестициите в сградите. Също време трябва да видим как потребителите и гражданите, които купуват или наемат жилища, могат да извлекат най-големи ползи от енергийната ефективност и накрая, но не на последно място, за да може сградите да станат по- енергоефективни, те трябва да бъдат реновирани, но не по начин, който да е такъв, че да застрашава тяхната здравословност. Тоест да се погрижим за това да не се натрупва плесен поради липса на вентилация и въздухът като цяло да е здравословен. След това проблемите, свързани с електромобилите, всъщност те ще са не само за най-богатите, те ще са коли на бъдещето. За 3 е, до 5 години цените им ще спаднат до цени по-низки, по-низки от тези на конвенционалните автомобили. Единственото нещо, което липсва, за да могат те да функционират добре, са електростанциите за зареждане на тези автомобили. И за това настояваме всички сгради, които се реновират и тези, които се строят от тук нататък, да бъдат оборудвани с съответните е, електростанции за зареждане на автомобили, за да можем да сме а, е, готови. Вече изоставаме от Съединените щати и Китай по тази тема и мисля, че един а, е, тласък а, от наша страна ще бъде приветстван от европейските граждани. Благодаря ви много господин председател. Отличен сте, отлично сте изказахте колега на английски. Може ли да повторите същото на френски? Ораторът започва и на френски, и на полски. Благодаря ви много. Следващият докладчик Сянка от името на групата ЕКАРЕ, господин Чесак. Благодаря много, господин председател. Благодаря на председателя и на докладчиците за компромисните изменения, които ни дават възможност да подхождаме оптимистично към работата по темата. По въпроса за електромобилите, темата е важна. Тя беше спомената от преждеговорившия колега. Смятам обаче, че въпреки, че е, е, изготвеният че, смятам, че текстът, е, който се предлага, е твърде е сложен, защото може да се окаже, че при е, новите поколения електромобили може да се ползват различни кабели. и трябва да има инсталации, които да могат да се ползват, вземайки предвид различните потребности. Държавите членки трябва да изготвят нормативни текстове, отговарящи на потребностите на национално равнище и там, където има такива потребности. Що се отнася до дългосрочната стратегия за реновиране на сгради, мисля, че не би било разумно да се налагат изисквания за училищата и за образованието, що се отнася до интелигентните технологии. Предложението за паспорт и за реновиране и модернизация е, е ненужно. Всъщност няма да доведе до никакви ползи. По-настоящем има сертификати за енергийна ефективност лицата, изготвящи подобни сертификати, са длъжни да направят конкретни препоръки при издаването на сертификата. Що се отнася до намаляването на емисиите, те не следва да попадат в текста на тази директива. По-скоро трябва да настояваме за максимална енергийна ефективност – е, нормите не могат да бъдат постигнати от абсолютни, абсолютно всички сгради, по някой път по финансови съображения, друг път по технически съображения. Та или иначе, надявам се крайният вариант на текста да бъде оптимален и пожелавам това на всички. Благодаря много и се надявам, че ще бъдат приети повечето изменения, които подадохме колегата Патърсън от Алде. Благодаря, господин председател. Темата е изключително важна. Тя е свързана с а, общия пакет за чиста енергетика. И за да можем да следим внимателно темите, които са свързани в различните законодателни текстове, трябва да работим много стройно и организирано. Директивата, която обсъждаме днес, би трябвало да се отраси е, сериозно на жилищния фонд в много държави и членки. 600, 29 е, или 30 са подадените изменения и те показват е, голям интерес към темата. Най-важното е да бъдем амбициозни при обсъждането на компромисните изменения. Нещо, което за нас е най-важно, е да се намалят административните пречки, да се засилят стимулите за финансиране и същевременно да има амбициозни цели за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. Приоритетите на групата АЛДЕ имат за цел да се опрости достъпът до информация. И за това идеята за паспорт и за реновиране на сградите е, за нас е, е крайно полезна, защото тя дава максимално добра информация на собствениците на сградите и препоръки как да напредват. Важно е да се намалява рискът и да се създават стимули за финансиране и от частни, и от публични източници. И е важно да се освободи частен капитал и да се насочи той и към реновирането на сгради. И накрая, подходът, е основан е, на систематичност, е, е също е крайно важен. Затова нека да кажа, че очаквам да работим добре по компромисите и мисля, че се движим в правилната посока. Благодаря ви, колега. Следващият оратор от името на групата на зелените, колегата Марчелеси. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на докладчика, господин Бенсен. Необходимо е да признаем, че той работи в дух на сътрудничество. Атмосферата е много добра по време на разговорите и мисля, че той се справя много добре. Когато погледнем компромисните изменения, мисля, че можем да кажем, че в крайна сметка ще постигнем много. Няколко пъти вече сме казвали в двустранни разговори и в рамките на докладчиците в Сянка, че е, би трябвало да бъдем още по-категорични и амбициозни Гражданите ни гледат, представителите на индустрията ни гледат, МСП също очакват от нас ясен сигнал по този въпрос. Трябва да демонстрираме, че Европейския съюз е за енергийната ефективност на сградите. Ето защо би трябвало да подходим амбициозно, когато изготвяме инструментариум за постигане на целите. Знаем за Парижкото споразумение, имаме нужда от инструментите, които да ни помогнат да постигнем целите на споразумението. Знаете, че те трябва да се постигнат до края на века. Имаме нужда от данни, от а, а, едни а, лостове, които да могат да бъдат а, определени количествено. Знаете за 40% енергийна ефективност, говорим за все по-голямо и по-голямо саниране на сградите. Говорим за стратегии, които да ни помогнат да направим така наречения екологичен преход, за да може да имаме нови енергийни характеристики, до 2050 година. Нека да не забравяме, че преминаването към възобновяеми източници на енергия е нещо, което сме определили отдавна. Нека да не изпускаме от поглед 2050 година. Транспорта трябва да се е, основава на стратегиите за устойчива мобилност. Електричеството е само лост за постигане на всички по-масштабни цели. Хората не е задължително да използват електрически автомобили. Те могат да използват велосипеди, да вървят до работа. Така или иначе, конкретно по темата, ако трябва да говоря, говорим за енергийни характеристики на сградите. Тук трябва да спомена болниците, училищата, местата, където младите и възрастните хора споделят а, а, и времето си. А, трябва да се работи е, в е, е, тази връзка за постигане на всички цели и се надявам, че ще продължим да работим в тази приятна атмосфера и малко по-напред в времето. Господин Силикиотис от името на Обединената левица. Проедре, ήθελα ευχαριστήσω Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Мисля, че работим в дух на добро сътрудничество. Докладчика полага всички усилия да удовлетвори исканията на всички нас. Вече съм казвал, че ние в Обединената левица искаме да има по-бързо саниране, за да може сградите да бъдат с по-добри енергийни характеристики и съответно да изпълним целите за околната среда. От друга страна обаче искаме да подобрим и условията за живот на хората. Нека да не забравяме, че има много хора, които живеят в по-стари сгради и тяхното здраве е застрашено. То говоря най-вече за сградите, които са доста стари. Трябва да покрием разходите на домакинствата за саниране. Затова е необходимо да има мерки, които да са насочени към справяне с енергийната бедност. Отдавна пледираме за нещо подобно и мисля, че в доклада трябва да се включи определение на това какво представлява енергийната бедност. Тя е голям проблем за Европа. Мисля, че би трябвало да предложим интегриран план за действие за справяне с нея. Всички действия, които предприемаме, трябва да не са твърде скъпи за собствениците на сградите и на а, различните а, форми, които а, имаме. А, форми на, на местообитание. По отношение на това, което се казва за интелигентното финансиране, искам да кажа, че има проблеми. Частните инвеститори е, ще бъдат изправени пред по-малък риск, тъй като ще има схеми за обезпечение от страна на държавата. Те ще е, инвестират е, с цел да е, извлекат печалба. Ние искаме текста, който се предлага в тази връзка, да бъде премахнат. Съответно, би следвало да се подсили текста, в който се говори за сградите, където живеят най-уязвимите части от населението. Трябва да се укрепи и текста, е, който е свързан с училища, болници, местата, където работят малки и средни предприятия. По отношение на хигиената, охлаждането, отоплението на сградите, това са много важни аспекти. Азбеста трябва да бъде премахнат там, където го има. Необходимо е да се справим с енергийната бедност, както вече казах. Мисля, че държавите членки трябва да предприемат действия, които да могат да получат количествено измерение. Много е, мерки се полагат за справяне с енергийната бедност. Ние смятаме, че местата за зареждане, точките за зареждане на електрическите автомобили не трябва да бъдат чак такъв приоритет. Те трябва да бъдат нещо факултативно, защото разходите за тях ще са много големи и бремето от финансова гледна точка ще е голямо. Толкова от наша страна. Благодаря от името на СПД, господин Тамбуран. Грация, президенте. Благодаря. Благодаря и на колегата Бенсен. Много добре работихме с колегата, за което му благодаря. Мисля, че независимо от различните ни становища, ще постигнем добър доклад. Съгласен съм с колегите, що се отнася до енергийната бедност. Това е една социална болест, която засяга все повече класи в Европа. Трябва да се намесим ефективно и ефикасно, а енергийната ефективност е една от е, пътищата, по които можем да тръгнем, за да се посрещнат нуждите на гражданите, които не живеят лесно. Имаме нужда, може би отвъд тази директива, ние с колегите бихме били е, за един план за борба с бедността в Европейския съюз, т.е. отвъд директивата да се излезе. Сега за приложното поле на самата директива. Бихме искали да се сложи фокуса върху пасивните елементи на сградата, защото не се говори достатъчно против, е, за тях. Искаме и активни решения, разбира се, но тези решения не трябва да бъдат прилагани за целия жизнен цикъл на сградата. Нови технологии, добре, но нека да не забравяме, що е то сградата и всички елементи, които са пасивни на сградата. Една година казахме като тези 3%, след това до 2050 година да се сложи срока, за да може да има възможност за възобновяване. Искаме паспорт за всяка сграда. Смятаме, че държавите трябва да са свободни, да го приложат по-добре, за да се възприема като помощ за гражданите, а не като нещо наложено отгоре. След това за му... електрическата мобилност – Светът върви в друга посока, като че ли. Виждате какво се случва във Франция. Целите на някои от производителите на автомобили, като БМВ. Електрическият автомобил скоро ще се появи на много места и е добре новите сгради или онези, които бъдат а, възобновявани или ремонтирани, да имат заложени тръби вътре, които да помогнат. Така наречения притубинг. Това е много важно, без да се срещат големи трудности и без големи разходи да бъде постигнато. И накрая, мобилността не е само електрическа мобилност. Става дума и за нормалната мобилност. Мятаме, че трябва да има места в сградите, за колелета и други. Благодаря. Госпожа Грифин, от името на другите оратори. Благодаря. Уважаеми колеги, нека да благодаря на Бент за това толкова важно досие. То е важно за е НП. Ти се опитваш да приобщиш вижданията на всички. Няма да повтарям онова, което беше казано за енергийната ефективност, за ниските цени. 3 милиона жилища могат да бъдат реновирани и 7 милиона души могат да бъдат извадени от енергийната бедност, ако се използва само 1% от предвидените средства за енергийна ефективност. Искам да наблегна на нещо друго – безопасността. Всички вие вероятно станахте свидетели на трагедията с Гренфел Тауър в Лондон. Този ужасяващ пожар погълна много бързо една висока сграда и доведе до смъртта на над 70 човека. Този трагичен инцидент показва, че трябва да наблегнем на безопасността, на пожарната безопасност, частност, когато санираме сградите. Затова моля колегите да предвидим съответната формулировка в текста. Не можем да позволим подобна загуба на човешки животи да се случва още веднъж. Благодаря, Тереза. Беше много важно да чуем твоето изказване. Колегата Мартан. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за отличния проект, който ни предлага като текст. Разбира се, имаме различия, но като цяло текстът е висококачествен. Две неща, които, на които искам да се спра. Първо, Въпроса за бюджетната гъвкавост смятам, че трябва да си има предвид, че публичните разходи за енергийна ефективност трябва да бъдат разглеждани като инвестиции в бъдещето, а не да се разглеждат като дефицит. Е, темата се засяга е, в съобщение на комисията от 13 януари 2015 година. След това, инвестициите са огромни и разходите са много високи в момента в сравнение с нормалното. И когато обсъждаме темата с работещите в промишлеността, те казват, че новите материали са твърде скъпи, тъй като не са предмет на е, достатъчно широка индустриализация. Това обаче не, зна, не значи, че ако се а, случи това, цените им автоматично ще паднат. Въпросът е как можем да а, си споделим тежестта, необходима за такова е, разширяване, така че да паднат цените и не да е всичко на гърба на потребителя. Експикър. Благодаря. Господин Кохличек. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Měl bych jenom několik drobných poznámek благодаря, господин председател. Един кратък коментар. Мисля, че публичните сгради трябва да са е, най-важните. Трябва да се види е, какви трябва да са изискванията към тях. За частните сгради можем да дадем определена подкрепа, но за публичните можем да дефинираме много повече изисквания. Още нещо. Добре е да се при... предложат определени типови решения. Със сигурност ще има различни типове сгради, да кажем ам, панелни блокове, тухлени сгради, комбинирани сгради и прочие и за тези различни типове сгради и в Северна и в Южна Европа могат да се разработят определени типови решения и да се имат тези е, решения предвид, когато се взема решение за финансирането. Трябва да се вземат предвид и електрическите велосипеди след 10 години може да има повече електрически автомобили, но това няма да стане толкова бързо. Още нещо за водорода. Той е важен химически елемент, който може да се използва в транспорта. И трябва да се видят възможностите за съхранение на този вид енергия. След това полистиренът. Той е изключително запалим. Нещо, което се знае от много време. И мисля, че трябва да се направи всичко възможно този материал, който е толкова запалим, да не се използва. Има и други материали. Има и е, материали, включително и метали, да кажем е, алуминий, който предлага устойчиви решения. Благодаря. Е, мадам Мария Спираки. Благодаря. Госпожа Мария Спираки. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, текста, който ни се предлага е много добър. Само няколко бележки. На първо място, дали паспорта за сградите трябва да е задължителен или не. Мисля, че той трябва да е задължителен. По този начин изоставащите държави членки ще могат да наваксат, особено що се отнася до обществените сгради. Би трябвало да започнем точно от тях. Паспорта е, е начин да се накарат държавите членки да действат и той задава необходимата рамка за действие. На второ място, възможността да се използва санирането на сградите е, за справяне с енергийната бедност. Аз съм от един район на Солон, в който по последни данни 60% от жителите не могат да си плащат сметките за ток и парно. Това показва колко е голям проблем. Ето защо за конкретните случаи трябва да намерим и конкретни решения, като започнем от финансирането. Необходимо е да има гаранции, за да може гражданите да могат да инвестират в санирането на сградите. Това е един добър пример. Необходимо обаче гражданите да бъдат информирани какво ще се случи с тяхното здраве, когато сградите останат в лошо състояние. Ако помогнем за санирането, гражданите ще имат и повече и по-големи разполагаеми разполагаеми доходи. Трябва да имаме информационна кампания в Европа, която да е за санирането като цялостна стратегия. И сега госпожа Велсдорфер от Генерална дирекция енергетика на Европейската комисия. Благодаря, господин председател, благодаря на всички членове на вашата комисия и в частност на докладчика господин Бенсен. Благодаря ви. Отлична работа, много добро сътрудничество между докладчиците. Проявявате конструктивизъм относно предложението за директивата тя е, е важна част от е, пакета за чиста енергия. На 26 юни е, в съвета беше уточнен общия подход. Комисията очаква следващата стъпка тук при вас в парламента. След това пък очакваме да преминем към тристранни диалози през октомври. Ние смятаме, че трябва да се ускори санирането на сградите по наши оценки ще има е, създаване на възможности на пазари за местните МСП. Тези пазари ще са е, на стоеност между 90 и 120 милиарда евро и ще има е, около 220 хиляди запазени или новосъздадени работни места. Значи тази стратегия е свързана и с създаването на заетост, особено в рамките на МСП. Санирането обаче води със себе си и много други е, придобивки, като например е, по-добро здраве, по-добър, по-добро качество на въздуха и изваждане на много хора от енергийната бедност. Чухме коментари относно два аспекта на директивата. На първо място дългосрочните стратегии за саниране. Ние приветстваме е, това, че искате да се укрепи дългосрочната стратегия. Аз съм съгласна с казаното от господин Бенсен. Това е един проактивен инструмент за по-масштабно саниране. Трябва обаче да се внимава по отношение на задължението за саниране и по отношение на изваждането от експлоатация на сградите с най-лоши характеристики. В нашата оценка на въздействието решихме да не прибягваме до там, най-вече по силата на принципа на субсидиарност и по силата на това доколко е приложимо нещо подобно. Ще трябва да има сериозни проучвания и ще има е, сериозно въздействие върху обществото, ако се премине към такава мярка. Дългосрочните стратегии трябва да станат е, част от е, дългосрочните стратегии за енергийни, иновативни характеристики. Стратегиите, за които говорим, са една добра възможност за справяне с енергийната бедност и аз съм съгласна с това, което се казва, а именно, че санирането може да е пътя към излизане от енергийната бедност. Що се отнася до определението обаче, е, ние ще имаме нещо подобно като нов елемент в нашата е, директива за електрическата енергия. Така че не искаме да има дублиране, искаме да има един последователен подход в рамките на цялостния пакет. Ние предлагаме дефиниция, която да бъде в крайна сметка създадена от държавите членки. Има отделен член в директивата за електрическата енергия. Но тъй като енергийната е, ефективност в крайна сметка е тясно свързана с енергийната бедност, е, в края на годината ще създадем една обсерватория за енергийната бедност – ще е, използваме всички данни и цифри, които можем да получим, за да е, определим какво в крайна сметка е енергийна бедност. На следващо място необходимо е, беше казано, да се е, създадат механизми за по-ефикасното използване на публично и частно финансиране. Радваме се, че някои от измененията говорят за точните умения и за стимулирането на инвестиции чрез инициативата, позната като интелигентни сгради. Всъщност това са два основни кръгълни камъка на енергийния съюз. Наред с настоящото предложение за законодателство. На следващото място електрическата мобилност. Тя беше спомената. Комисията предлага сградите да се използват като лост за развитие на инфраструктурата за електроавтомобилите. Всъщност това е и неразделна част от Парижското споразумение. То беше споменато. Електрическата мобилност е, е свързана с един е, малък парадокс. От една страна виждаме, че трябва да се насърчи използването на електрически автомобили и тяхното произвеждане. От друга страна обаче в проекто доклада и в някои изменения по някакъв начин се измества фокуса от електрическата мобилност. И има изисквания свързани с предварителното окабеляване, най-вече на сгради, които не се използват за живеене. смятаме, че това е нещо недобро като стратегия. Ние смятаме, че и в сградите, които не се използват за живеене от хора, трябва да има достатъчно зарядни станции. По отношение на подхода за електрическата мобилност има какво да се желае. Естествено, ние приветстваме, че повечето от измененията отговарят на нашите стратегии. Знаете, че ние определяме конкретен брой е, специални паркоместа, снабдени с е, е, точки за зареждане. Радваме се, че има и изменения, които са насочени точно към точките за контакт в сгради, които не са предвидени за живеене. Моля ви да приключвате, казва председателя. Седем минути говорите вече. И е, в заключение, само във връзка с казаното от госпожа Грифин за пожарната безопасност. Това е нещо изключително важно. Всъщност, е, настоящата директива е, няма връзка с това предложение. Тази директива не предвижда изисквания за пожарната безопасност. Пожарната безопасност е прерогатива на държавите членки. Благодаря и последни думи за нашия докладчик. Вие сте най-важният от всички. Uh, Благодаря ви. Благодаря на докладчиците в Сянка за това, че участиха в работата. Благодаря ви за похвалите на колегите, които участват при изготвянето на директивата, ще кажа следното. Както казах, има различия. Работим, за да намерим решение през месеците, които предстоят. Чухме много за сгради, бюрокрация и така нататък. Има големи различия между държавите членки в Съюза. Това не бива да се забравя. Нещо за финансирането. Ако искаме това да е един успех, не може да разчитаме само на публични средства и финансиране от Съюза. Нужни са частни средства. Трябва да търсим рентабилни решения. Има много пенсионни фондове в Европа, които имат и много средства. Нужно е тези пари да се раздвижат. Що се отнася до коментарите за желание за бъдеще за тази директива, Трябва също така да спа, видим какви са различните компетентности в различните файлове. Според мен енергийната ефективност трябва да бъде разгледана в директивата, в директивата за енергийна ефективност. Споменаваме това многократно в проекта, но Директивата може да включва определение, което да бъде заложено и другаде. Ще имаме преговори през едните месеци, които се надявам, че ще покаже, че можем да работим заедно и да постигнем компромис в Европейския парламент. Ще продължим преговорите утре. Благодаря. Thank you very much. И аз благодаря. Искам да припомня на всички ни, че гласуването в ИТРЕ ще бъде 11 октомври 17 година. Преди това обаче са нужни компромисни изменения и така нататък. Много работа предстои за колегата докладчик и докладчиците в сянка. Благодаря ви за дейността, колега Бернт, Стен и всички докладчици в сянка. Мога ли да ви помоля да бъдете готов на 11 октомври с всички компромиси? Благодаря. Чудесно. Пета точка. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Всички раздели. Аз отговарям за три становища. Нека ви припомня. Мандат за триалог. Поради липса на време изпратихме писмо. Всички теми в писмото бяха обект на консултации с докладчиците в сянка, координаторите и писмото бе изпратено в бюджетната комисия на 14 юни. А, втория въпрос е становището ни по бюджетните редове. Благодаря за активната позиция и различните инициативи. Секретарятът на ИТРЕ получи 204 изменения и тези изменения ще бъдат гласувани утре в 10. След гласуването работата ни ще приключи и становището ще бъде изпратено на Комисията по бюджет. И третия доклад по тази тема е становище за резолюцията към бюджета за 2018. Становището бе подготвено на базата на писмото и мандата за триалога. Там бяха отразени повечето от въпросите, които се съдържат и в писмото. Проектът бе изпратен на докладчите сянка на политическите групи на 13 юни. Имайки предвид това, че ограничен текст е в доклади по собствена инициатива, включихме само някои неща. Нужна е силна позиция за преговори по бюджетните въпроси и трябва да подберем нещата. Нужни са някои приоритети само. Крайен срок за измененията 5 септември по обяд. Но не е прекалено много неща. Ако има прекалено много неща, няма да бъде силна позицията ни. Общ преглед на становището. Най-общо положително от наша гледна точка, разбира се, това е предложение на Европейската комисия и 0,5% се увеличават бюджетните кредити за плати задължения, увеличават се и тези за плащания. Мисля, че бюджетният ред за нас е доста разумен, но имаме някои безпокойства. Нужно е да подобрим някои неща. На първо място има недостатъчно финансиране за Хоризонт 2020, което доведе до ниска успеваемост, т.е. недостатъчно подали предложения за проекти. Комисията трябва а, да спази разбивката на бюджета, така както се споразумя с нас. На второ място Нужно е да се върнем към годишния профил на Хоризонт 2020 за бюджетните редове, както и за инструмента за свързването на Европа. И двата инструмента бяха урязани, за да се дадат пари на ЕФСИ. Като докладчик от името на комисията ИТРЕ, подадах такива изменения към отделните бюджетни редове, Искаме си да ни върнат парите. Това е. Съвърши беше на второ място, а сега на трето да се предоставят достатъчно финансови ресурси за инвестиции, свързани с изпълнението на плана за енергиен съюз и климатичните цели на съюза. Знаете, че това е първи приоритет в нашата комисия, но е и приоритет за целия парламент. На следващо място са нужно достатъчно ресурси за агенции като АСЕР или е, ГНСС. Те са много важни от е, гледна точка на енергийния съюз, на цифровия съюз. 11 изменения са подадени Това становище ще бъде разгледано днес. Ей сега. И крайен срок за изменения 5 септември 17 година, 12 часа на обяд. Гласуване в Итре на 28 септември, 2 октомври 17 и комисиите трябва да подадат своите становища до 5 октомври. Така че трябва да гласуваме на 28 септември и 2 октомври. Това е задължително. Защото крайният срок е 5 октомври за становищата на парламентарните комисии. Искам да припомня на всички ни, че на 25 април 17 година ИТРЕ, нашата комисия, обмени становища с докладчика за бюджета, господин Морешан. И обсъдихме с колегата Морешан някои важни въпроси. Започваме дебата. Господин Гайер от името на социалистите. Благодаря. В самото начало искам да кажа, че тази процедура на докладчика да изпрати писмо не е оптималната. Бих я поставил на второ място. Аз съм докладчик за настоящата бюджетна година. И тази година възникнаха също проблеми. Може би може да се изпрати писмо, да, но според мен този вариант трябва да бъде доста по-ограничен. Големите групи като че ли постигнаха съгласие. В бюджетната комисия знаем каква е процедурата. Европейската комисия подава предложението за бюджет. Съвет работи а, с хипотезата, че комисията е раздула бюджета а, и съответно водят се спорове. И накрая и комисията и съвета са прави, разбира се. Постоянно се забелязва че има проблеми при програмите и бюджетите при разплащането на средства. Защото е нормално да има такива проблеми. Съветът казва на комисията, ето ние бяхме прави, че гледахме скептично като вашето предложение, но обикновено програмите работят, парите трябва да бъдат разплатени, така както е платен, е, предвидено. Едва ли съм сам в убеждението си, че Европейската комисия трябва да получава средства и тези средства трябва да се предоставят не само тук, но в бюджетната комисия. Ежемесечно виждаме, че големи суми трябва да бъдат прехвърляни напред-назад, защото бюджетът е недофинансиран в определени сфери. И ние ви подкрепихме като докладчик по всички бюджетни а, редове. Те са на ниво предложение на Европейската комисия. И а, вие самия го казахте. Вие казахте, кои са интересните моменти за ИТРЕ. И средствата се увеличават наистина в тези бюджетни редове. За да няма съкръщаване или свиване на е, перата, но така ли иначе не е дофинансиран, има недостатъчно средства с този бюджет и в агенции, и по други редове, и това трябва да бъде посочено. Благодаря. От името на ЕКАРЕ, господин Чесак, заповядайте. Dziękuję, panie przewodniczący, за глас. Е, благодаря. На първо място искам да ви благодаря за усилията, Бюджетът е сложен, но важен. Но нашия председател има дълъг парламентарен опит и знае как да се справи с това. Ще подкрепим всички изменения, които защитават бюджета, особено и тези редове, които са изключително важни за нашата комисия. Ще се опитаме да го защитим от надвисналите опити да се вземат средства от съвета от тези редове. Сега нашата тематика в ИТРЕ. изключително важно е това за нас, особено що се отнася до развитието на Съюза. Изключително важно е да се предоставят необходимите средства за научно-изследователска дейност за Хоризонт 2020 година и за промишлената политика. Вие го споменахте, председателю, в встъпителните си думи. Ние приветстваме решението за спирането на пилотни проекти, които не отговарят на критериите, които е заложила Европейската комисия – бих искал да подкрепя предложението на господин Тушановски. Системата DNSS има нужда от нашата подкрепа. И това трябва да бъде отразено в проекто текста. Що се отнася до пилотните проекти, подкрепата за регионите където се използват въглеща, това също ще подкрепим. Важното е да се подпомогнат тези региони, които са пострадали от прехода, енергийния преход. Особено като се има предвид социалната цена на един такъв преход. И всичко това, което ще се случи в тези общности, когато те преминат към следващата, следващия енергиен източник. Господин Теличка. Благодаря ви. Аз мога да бъда много кратък. На първо място трябва да спомена, че фактът, че докладчикът е записал ясно, че това е последната бюджетна година, по която работим, имайки предвид мандата си. Това означава в достатъчна степен да се отрезат приоритетите и добавената стойност. Точно това сте успял да направите. Няма да повтарям измененията, които са ключови Мога само да кажа, че от част от приоритетите, по които имаме опит, по които, извинете, е имало изтегляне на средства, които са били насочени към FC, нека се опитаме да си ги върнем. Ясно, че не може да си ги върнем всичките. явно сега се опитваме да догоним нещата, но е ключово средствата да се върнат. Това се отнася и за политическите линии. И вие сте го направили надлежно. Аз не съм за това да се разходват пари за администрации и агенции, но агенциите ГНС и Галилей, както и Асер, трябва да бъдат подкрепени, имайки предвид целите ни. Мисля, че мога да спра до тук и да ви кажа, че съм съгласен с предложението и измененията, под които съм се и подписал. Така че нека да вървим по този път. Благодаря ви. Благодаря. Доколкото разбирам, няма други, които да искат да вземат думата. Нека да отговоря съвсем накратко. Обеден съм, че ще бъдем в постоянна връзка и ще обсъждаме всички изменения, ще подготвяме най-добрата възможна резолюция за 18-та година и нейния бюджет. И ще изпратим информацията на бюджетната комисия на време. Благодаря на докладците в Сянка за работата, за сътрудничеството и за всички ваши изменения. Много ви благодаря. Нека сега отново да кажа, че крайният срок за изменение е 5 септември, гласуването в Итри на 2 октомври, най-вероятно. В основната комисия 10 октомври, в пленарната зала, втората сесия на октомври. Благодаря ви. Благодаря ви и сега аз а, се чувствам много щастлив. И мога да кажа, че преминаваме към изслушване за пакета за чиста енергия, бъдещето на пазара на електричество в Съюза. Този път съвсем точно не казваме само общи неща за енергийния пакет, а пазара на електричество. Това е изключително важно, така че ще вземем предвид а, три законодателни предложения. Първо директивата и регламента за вътрешния пазар на електричество, регламента за а, подготовката за възникване на рискове в електрическия сектор. Много са важни те. И както знаете, имаме общ пакет. Знаем, че всичко може да се повлияе едно от друго. Можете да споменете, разбира се, и други въпроси, като възобновими енергийни източници или ВИ, АСЕР, ефика... ефикасност и ефективност, и други. елементи от пакета за чистата енергия, но три от тях са най-важните. Сега искам да приветствам нашите гостуратори, и много се радваме, че сте готови да представите своите становища за пазара за електричество в Европейския съюз и как трябва да бъде организиран в бъдеще. Целта на това изслушване е да имаме отворена, балансирана дискусия по въпроса, която да даде възможност на членовете на нашата комисия да чуят различните позиции от съответните експерти и заинтересовани страни. Това означава, че можете да се карате помежду си, така че вие решавате, може и ние да не сме съгласни с това, което казвате вие, Обикновено обаче искаме да учим от вас, защото вие сте нашите експерти, професионалисти. Така че трябва да кажа, че е много важно да, да можем да се виждаме и да обсъждаме. Ще имаме две сесии. Първата сесия ще се съсредоточи върху потребление на енергия от собствени източници и генериране на енергия от собствени източници. След това местни енергийни общности, интелигентни електромери, е, интелигентно фактуриране и така нататък. Следващата ни сесия ще се занимае с въпроси като регионални оперативни центрове, мощности и оператори на системи за разпределение – Всичко се прави за потребителите. За да видим как да организираме новия пазар за електричество, но първата част е, ще бъде пряко е, насочена към потребителите, как се отговаря на търсене, местни енергийни общности и след това нещо по-общо от гледна точка на организирането на пазара от горе на долу. And let us go to the session number one. New... Първата част справедливо за потребителите, нов тип организация на енергийния пазар. Обръщам се към присъстващите гости. Имате по 7 минути за изказване, защото след това ще има дискусия, така че може да добавите каквото смятате за важно в заключителните си коментари. Даже може така да е и по видимо вашето послание. Така че, моля ви, бъдете... Спазвайте времето за изказване. Давам думата на госпожа Фралкети с изпълнителен директор за... на коалицията за интелигентно а, търсене на пазара на електричеството. Изпълнителен директор от октомври 2015 година, т.е. две години. и има Европейска бизнес асоциация за гъвкавост по, от страна на търсенето. Вие работите в, в областта на енергийната политика в Брюксел 2005 година в неправителствени организации и в асоциации, представляващи промишлеността в Брюксел. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря много за уводните думи. Действително, ние сме Европейската бизнес асоциация за гъвкавост от страна на търсенето. Представляваме множество участници, включително и нови действащи лица на пазара, агрегатори и предоставчици на услуги. Общата рамка на пакета за чиста енергия на комисията задава основните очертания. И от тук нататък трябва да говорим за децентрализация, увеличаване на потреблението на енергия и променливост в системата и ни трябват нови решения, включително засилване на позицията на потребителя, за да може потребителите действително да могат да играят активна роля и да могат да настояват за по-добри услуги и да имат избор. А що се отнася до увеличението на автоматизацията и развитието на технологиите, имаме нови възможности за гъвкавост. И третият елемент, цифровизацията, позволява добро управление на всичко това. Реално за нас това е четвърта индустриална революция – в областта на енергетиката. За какво става дума? Ето, тук виждате три примера. Супермаркетите Сенсбъри в Великобритания работят с агрегатор в 200 магазина за отопление, вентилация и климатизация, реагиращ на потребностите на мрежата и извличат ползи от Варсела. Митал в Белгия има 120 мегавата гъвкавост, които предоставя на белгийск... 150 мегавата гъвкавост, които предоставя на белгийската мрежа, когато търсенето е пиково. Има и възможности е, в, фондов... в жилищния фонд. Е, в страни, където това е възможно и, и потребителите, е, е, имащи нужда от електричество за домовете си, ползват е, такива агрегатори в Финландия и Естония. Потребителите могат да ползват динамично ценообразуване, реагиращо на случващото се на пазара. Това, което е важно, е тези различни решения в областта на гъвкавостта, свързани с предоставяне на гъвкавост изрично чрез двигатор или пък динамичното ценообразуване, могат да се комбинират и по този начин да се управлява страната търсене на потреблението на енергия. Защо е от полза това ми? Защото това е води до различни ползи за системата. Първо, е, ефективност по отношение на е, цените и по-добро използване на активите, например. И така се използват по-малко генериращи способности, които работят рядко в годината. 25 5 милиарда могат да бъдат спестени с такива интелигентни системи за разпределение. Мога да се позова на множество други проучвания, които стигат до същите резултати. За интеграцията на възобновяемите източни енергия, източници на енергия, това също е от полза, защото предоставя гъвкавост и насърчава потреблението тогава, когато електричеството е се предлага по-голямо количество електричество. Що се отнася до стабилността на системата, предоставят се странични услуги и се избягват пренатоварванията на системата. И накрая, засилването на позицията на потребителите. Виждаме е, все повече хора, които инвестират в гъвкавост чрез автоматизация и всъщност те допринасят към системата активно и положително. И цена, целта е да е, могат действително да предоставят е, ползи за системата. Как може да стане това? Ами първо, ако се предостави достъп до такава гъвкавост, потребителите действително да могат да избират, да избират динамично ценообразуване, да избират достъп до интелигентни електромери. Това вече е споменавано. След това възможността потребителите да предоставят електричество сами на пазара, т.е. пазарът да бъде отворен за всички и за децентрализираните ресурси включително. И на трето място да се даде достъп до предоставящи услуги, които вземат предвид отговорността на потребителите. Това е важно включително и там, където има подход е, за пряка връзка с регулиращия орган. Няма да навлизам тук в подробности. но мога да ви дам повече информация по-късно и накрая пазарите трябва да показват действителната стойност на гъвкавостта и това трябва да им се позволи, т.е. да се а, махнат ограниченията върху цените. Стру... Защото иначе а, тези структурни, структурни норми, а, които ограничават а, действието на пазара, ще намалят въздействието на гъвкавостта за потреблението. И накрая операторите на системи за разпределение ще имат възможност да действат по-активност и да работят с пазарно основан подход. И това трябва да е обвързано и с развитието на другите пазари. Тоест, аз като доставчик на гъвкавост мога да избирам към кого да предоставям електричество, например към операторите на системи за разпределение или за пренос. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Благодаря ви много, че представихте тази част на заинтересованите лица и на експертното познание. Господин Вески Мак е председател на съвета за електрич... на операторите в областта на електричеството и газопреноса в Естония. Това е независима, независим оператор на преносна система, на член на парламента в два мандата е министър на финансите на Република Естония. Много се радваме, че сте тук сред нас. Заповядайте. Благодаря, уважаеми депутати, уважаеми госпожи и господа. Отварянето на пазара на електрическа енергия в Естония стана много успешно. Искам да ви кажа как се случи това. Радвам се, че това не стана по случайност. Естонците вярваха, че най-добрият начин да са осветени както трябва домовете и това да става ефективно е да има функциониращ пазар. През 2013 година пазара на електричество беше отворен за всички потребители и производители. Искам да подчертая, без изключение за някои защитени клиенти и с отчитане на отговорностите на всички по веригата. Идеята беше да се предостави електричество на пазарна цена, без изключение. Ползите от либерализацията на пазара бяха прехвърлени към потребителите чрез въвеждането на една централна точка или център за електричество. Ние администрираме този център и той позволява да има промяна на доставчика. Нека да ви покажа сега. виждате, че промяната на доставчика обхвана 38% от клиентите по време на отварянето на пазарите. Това доведе до голяма конкуренция и е, намали маржовете на продажба. По-настоящем те са 18 цента на киловатт час. Потребителите 30% от потребителите имат договори, които са обвързани с определена цена. В миналото имаше регулирани цени и много хората смята, че регулираните цени са по-добри от цените на един либерализиран пазар. Нашия опит обаче показва, че либерализирания пазар всъщност е много добър за потребителите. Цифровизацията на нашия пазар на електрическа енергия доведе със себе си много ползи за потребителите. Тези стъпки паралелно с разгръщането на интелигентните електромери е, доведе до това, че нашия пазар на електрическа енергия е един от най-ефикасните в Европа. Уважаеми депутати, Центъра за събиране на данни в рамките на една държава е добра стратегия, но не е достатъчен за да превърне потребителите в активни участници на пазарите. Ето защо създавайки платформата EstFeed, е, която е платформа за интелигентни мрежи, а тя обединява много различни данни в себе си за производството на електрическа енергия, информация за времето и много други неща. Чрез тази платформа ние се опитваме да постигнем много различни неща Опитваме се да разгърнем една платформа, която да се основава на сигурни данни и съответно да може да се превърне в последствие даже за, в платформа за обмен на данъчна информация. Смятаме, че трябва да бъдем много по амбициозни да надхвърлим рамките на настоящия пакет за енергийна ефективност, за да откликнем и на това, е, което искат пазарите. Искам да кажа няколко думи за измерването на данни в реално време. Например, е, един е, контролиращ орган в моята къща би трябвало да може да определи в реално време какъв е интелигентният начин аз да се снабдявам с електроенергия. Нямаме нужда от център за данни в целия Европейски съюз, единен център за данни в целия Европейския съюз, но би трябвало да има центрове, които да обхващат много различни страни. За това прекамвам парламента да обсъди сериозно неутралността на дистрибуторите и е, разделянето е, в рамките на цялата верига разделянето на системните оператори от останалата част от системата. В бъдеще ще има нужда от повече данни и ето защо е много важно да се разделят доставчиците на електрическа енергия от дистрибуторите и тези, които осигуряват преноса. Много е важно да има национални бази данни, но по-важни са регионал, регионалните центрове за данни, които да следят за електрическата енергия на дребно. и накрая искам да кажа няколко думи за единния пазар на електроенергия. За да проработи един такъв пазар за потребителите, мисля, че е, в бъдеще трябва да говорим е, за е, единни газопроводи, единни стратегии за използване на биомаса, единни стратегии за използването на електрическа енергия. Само по този начин ще имаме единен пазар. Базите е, данни в рамките на конкретни центрове овластяват потребителите и са от полза за европейския пазар като цяло. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за изказването и за това, е, което се опитахте да ни внушите. В нашата комисия ние смятаме, че е, отговаряме за енергийния съюз. Е, вие говорихте за електричеството, за енергийния съюз, говорихте за ефективността. Следващия оратор в рамките на тази първа работна сесия е доктор Нойнхоф. Карстен Нойхоф е професор в областта на енергетиката и измененията в климата към университета в Берлин и в рамките на Германския институт за економически изследвания. Господин Нойхов е автор на 4 научни книги. Тези книги са насочени към пазарите на електроенергия, търговията с емисии, международната търговия и международната политика насочена към справяне с измененията в климата. Вие допринасяте, господин Нойхов, за проекти в областта на електроенергията на комисията и на някои държави членки. Значи имате голям опит. Искаме да чуем какво ще ни кажете. Благодаря ви. Благодаря ви за тази възможност да говоря днес пред вас. Ще започна с едно изображение и след това някои въпроси. Говорим за енергетика за потребители. Обикновено започвам от електричеството и колко потребяват домакинствата. Това тук са данни за Германия. Домакинствата, както вие посочихте, потребяват в Германия газ, както и дизел за отопление. При бизнеса също се търси и отново има разделение между газ, и потребление, както и нефт. След това потреблението на въглища, след това имаме транспортния сектор, който използва много нефт. Защо показвам това? Предишната сесия бе за енергийна ефективност. Ако искаме да има намаляване на излагането, на варирането на цените енергетиката по света, то тогава трябва да работим за енергийна ефективност за да използваме ефективно и ефикасно енергията. Но това електричество, което се доставя по различни начини, ще идва посредством електричество. Тоест, потреблението на електричество днес, домакинства и други, няма да бъдат само потребители, а ще бъдат и активни членове на системата, ще произвеждат. Имаме сгради, където може да се сложат фотоволтаици, за да се посреща част от търсенето в системата. И ако използваме повече електричество на базата на вятъра и на слънцето, то тогава ще зависим от по-гъвкави играчи и ще ограничим разходите за системата. Всички страни, включително и потребителите, са прикарани да участват в тази гъвкавост, да извлекат полза и да предоставят услуги за системата. Мисля, че за това започва да се говори все повече за просюмърс. За първи път го видях в Польша. Така трябва да мислим за електричеството. Трябва да видим как също да променим законодателството за електричеството. Този пакет всъщност покарва пътя напред. Тоест, домакинствата вече не искат само да се задоволят нуждите, а искат и да предоставят услуга на, на системата. И тогава големите ползватели на електричество могат да бъдат обслужени от множество малки. Не се оптимизират нещата на ниво домакинство, а тази гъвкаво се дава на цялата система за ефикасна работа на системата. Енергийните общности, местните такива, дават една възможност за въвличане на потребителите. Потребителят е основната цел, не бива да го забравяме, трябва да го активираме, така че той да работи с по-голямата система и това е визията ни тук. Нека сега да кажа какво означава това в две сфери. От една страна продажбата на дребно и конкуренцията. Вие споменахте, че в Естония а, тази конкуренция върве добре. Един друг доклад обаче показва, че нещата не са толкова успешни. Наценките, които са най-високи, са в районите, там където няма регулация, в Обеденото кралство най-вече. Там има компетентен регулатор, много конкуренция и след това Германия е на второ място. Миналата година органа за пазарите Всъщност е, в Обединеното кралство видя какво се случва. Вижда се и в Виктория, Австралия. Вижда се разделение. Има някои много високообразовани потребители, които извличат полза от конкуренцията. Но в Единеното кралство 80% от е, бедните или необразуваните не са променили последните 3 години е, продавача си. Така че този голям дел потребители не се е преместил доста дълго време и те са онези, на които се предлагат високите цени и това е скъпата част от системата. Трябва върху това да се съсредоточим. Какво може да се случи в тази сфера? В Единното кралство те казват 2 милиарда лири повече плащат потребителите. За това органа, който се занимава с конкуренция в Единното кралство, казва, че много малко ще се, от хората се възползват от тези ниски цени. В, един, в европейски контекст не може да се настоява да има така наречената price gap между отделните страни. След това за договорирането. Съсредоточихме сме се върху кратките договори, но обикновено потребителя може да излече много полза от малко по-дълъг договор. защото така има и по-голяма гъвкавост. Дългосрочните договори за дребния потребител са възможни и не би трябвало да бъдат ограничавани с глоби за предварително прекратяване на договора, защото ако няма такива глоби или такси, то тогава гражданите ще могат лесно да се отказват от договорите си и да избират други. Динамичното залагане на цените, колегата говори за това, това е възможно и на пазара на дребно, с пълна конкуренция, както и в среда, където има стандартизирани а, ставки, като например в Испания. Ако погледнем гъвкавостта на потребителите, нужен ангажимент на трети страни с потребителите, за да може да се отключи тази гъвкавост, която да се предложи на системата. В подходящия момент с конкретното предложение да се стигне до самия потребител. Продавачите на дребни са сред е, онези, които са с е, най низка репутация. Не знам дали те ще успеят да бъдат толкова гъвкави. Затова приветствам, че пакетът иска трети страни да предоставят гъвкавост на енергийната система, както каза и колегата, за да имат достъп без одобрение от дружеството за продажба на дребно и съответно да не бъде налагана голяма надценка и да могат да имат достъп до гъвкавост. Как може обаче да се продава тази гъвкавост на пазара? В момента Европейската комисия се насърчава пазара да бъде гъвкав, но трябва да се съсредоточим повече върху мандата на пазарните оператори и продуктите, които те предлагат, трябва да бъдат гъвкави при повече играчи, а не само при малките, които да повтарят това, което съществува. Мисля, че това е много важно, особено при вътрешните тергове. И накрая, един преход от система, която е насочена към потребителите, където има активни потребители, е изключително важна част от пътя ни напред. Конкуренцията на дребно може би е възможна в някои държави, но фокусът е да има вече конкуренция между тези, които могат да предоставят гъвкавост, тъй като те дават смисъл и ценност на системата и всички е, рамки трябва да са на място, така че трети страни да предложат тази гъвкавост на системата и е много важно да има също така енергийна ефективност. Благодаря. И аз ви благодаря за представянето и за всичките ви бележки. И сега ще се обърна към колегите от името на политическите групи на първо място. Много ви моля, не говорете повече от две минути, тъй като искаме да оставим възможност на гостите да отговорят на въпросите в края на сесията с въпросите. Първо представителя на НП и докладчик за този пазар, господин Каринч. Much, Благодаря. Мисля, че изказванията бяха много интересни. Би трябвало да осъзнаем, че конкуренцията от полза, тя сваля цените. Всъщност това е една от основните цели на пакета. Няколко моби за пояснение – първо към фрау Кетиес. Не ви разбрах. Казахте, че по отношение на пазара трябва да се преговаря повече. Какво точно имате предвид? На второ място господин Нойхов. Май казвате, че на много пазари потребителите не са достатъчно осведомени, или по-скоро са достатъчно осведомени и затова е по-добре да няма регулирани цени, но, но в крайна сметка се стига до по-високи цени. Това е странна логика обаче. Как да стигнем от точка А до точка Б, ако не окажем натиск върху регулираните цени? За мен това не е аргумент срещу регулираните цени. Аз мисля, че би трябвало да овластим потребителите, така че те да е, създадат необходимото търсене. Господин Вески Маги, ако не се лъжа, ни, каже, че, ни каза, че потребителите имат интелигентни електромери и в крайна сметка цените падат. Подобно нещо видяхме и в е, Латвия. Правилно ли съм ви разбрал? Благодаря за вашите бележки и въпроси. Дан Ника от името на социалистите и демократите е координатор. Аз с... Благодаря. Искам да подчертая важността на подхода. Подхода по силата на който преминаваме от потребители към проактивни потребители или просюмърс. Въпросът ми е следния. Когато преминаваме към този нов тип потребители, вероятно ще трябва да преминем и през промяна на мрежите. Какви ще бъдат разходите за нещо подобно? Направили ли сте проучвания в Германия? Колко точно ще струва преминаването към новите потребители? Какви ще бъдат разходите, които ще бъдат свързани с това преминаване към тази нова система? Благодаря. От името на ЕКР господин Невжен Тошеновски. Děkuji, pane předsedo, za slovo. A děkuji. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тези много интересни изказвания за промените на най-сложните системи в Европа, системи, които са на над един век. Европейската система за предоставяне на електрическа енергия е изключително остаряла и, е тряб... и трябва да се променят нещата. Тази остаряла система обаче разчита на определени мощности. Аз съм докладчик Сянка за раздел енергетика. И знам, че мрежата много често е пренатоварена. И моят въпрос е следният. Много често търсенето на достъп до различни механизми няма непременно да доведе до намаляване на цените. Има големи вариации през деня. Затова не е ли добре да обърнем повече внимание на поддръжката на съществуващата система и на нейния капацитет да се справя с пренатоварването. Знаете какво се случи в Великобритания, например? И още нещо. Не липсва ли нещо в системата. Аз съм специалист по информатика и си представям нещата доста ясно. Едно от нещата, които липсва, е възможност за съхранение на електроенергия. Не нали е ли добре да се инвестира в разработването на големи системи за съхранение на електроенергия, големи акумулатори, които да компенсират пиковете? Госпожа Кая Калас. Благодаря много за интересните изказвания. Един въпрос към всички вас. От изказванията ви стана ясно, че засилването на позицията на потребителите е, до голяма степен зависи от това каква информация им се предоставя. Ако не получат информация, няма как да правят е, добър избор. Моят въпрос е, възможно ли е изобщо без интелигентни електромери потребителите да правят интелигентен избор? При последните две изказвания имаше противоположни мнения. Но дори да се либерализира пазарът, ако потребителите не разполагат с информацията необходима за това да направят правилния избор, нещата не се променят. В Естония обаче е, има действителен избор и хората често избират да сменят доставчика си. Що се отнася до данните? Предоставят ли те достатъчно информация и за това какъв тип енергиен източник се използва за, за потребяваното в момента електричество? А, може би е добре да се засили обмена на данните в трансграничен план. Колко отдалечени сме от тази цел? Това е още един въпрос. Благодаря ви много. Благодаря ви много. От името на групата на зелените, колегата Турмес. Благодаря, Ержи. Разбирам, че участието на индивидуалния потребител ще бъде посредством а, участие на агрегатори. Имаше семинар миналия петък тук. И е, на този семинар се предложи да се налагат санкции върху агрегаторите, защото те е, твърдеше се, влушават функционирането на системата, но за мен не е така. Те всъщност дават по-добри позиции на, на отделния потребител. И за мен е важно да не се санкционират агрегаторите, напротив, да се улесни тяхната роля и да се а, е, е, въведе повече конкуренция в тази област. Благодаря ви за последното изказване. Казахте, че операторите на системи за разпределение трябва да са 100% неутрални. Т.е. да са напълно необвързани. Давате ли си систем, сметка, че 75% от електроразпределителната мрежа в Европа е в ръцете на 8, максимум 10 големи компании. Ако нямаме по-строги правила за разделяне, ще съ... има опасност да създадем нови монополи или олигополи. За това можете ли да дадете малко повече информация като аргументация защо ни е необходимо това разделяне. Благодаря. Следващият оратор от името на Обединената левица, господин Кохличек. Благодаря, господин председател. Големите потребители винаги са предмет на определена регламентация. Всеки път, е, когато се работи в такива мащаби, има регулация. Ако това не стане, има разпад на системата. Що се отнася до Естония? Отлично е това, че пазарът е да е регулиран, обаче цяла Естония е по-малка от Прага или от Брюксел. В един малък пазар могат да се правят някои неща, които да помогнат да се компенсират някои малки проблеми. Но на един голям пазар може да се стигне до катастрофални посредици. Говорите за гъвкавост при предоставянето на електричество на дребно. Добре, но това не означава непременно гъвкавост при е, генерирането на електроенергия. На четвърто място резервите и защо концепцията резерв а, в Германия тя е много важна. На пето място големите високите цени за свръзка пречат на гъвкавостта. Това се предвижда в повечето страни в Европейския съюз, включително и Чехия. На шесто място Германия по-настояще ми се иска да се запази е, чистотата. Ако няма връзка с Чехия, е, между Чехия и, Гер... и Франция, немският пазар би се сринал. И още нещо. Въпросът във връзка с зададения от е, колегата Зелените въпрос. Защо е необходимо разделянето? Добре, ще се наложи да преминем към едноминутни изказвания. Колеги, имаме много желащи да се изкажат. Колегата Бенсен им думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Това е един коментар към казаното от е, Фракетис за засилването на позицията на потребителите. Звучи чудесно отделните потребители автоматично да получават динамично ценообразуване. Ако искаме потребителите да се възползват от това, трябва да работим по въпроса за фактурирането. Знаем, че това е национален прерогатив, но в повечето страни хората получават такива фактори, от които нищо не разбират. Има всякакви неща, които се включват, данъци, налози, такси. Има ли начин това да се сведе до минимум? Благодаря, госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. Господин Нойхов, говорихте за това, че потребителите не сменят доставчиците си в достатъчно голяма степен в Великобритания. Има такива промени и така се спестяват разходи за потребителите. Що се отнася до динамичните договори в Европейския съюз и на други места, имате ли опит в тази област? След това за потребителите-производители. Това са потребители, които биха могли също да предоставят електроенергия към мрежата. Как участват те в мрежата в такъв случай? и е, къде е компонент от солидарност. За агрегаторите. Мисля, че и в тази връзка има отлични възможности. Въпросът ми е следният. Каква е разликата между агрегаторите и а, обикновените доставчици до крайни потребители? Къде са възможностите в системата? Благодаря, господин председател. Много често чуваме гъвкавост, конкуренция, потребители, но основният елемент тук е единният енергиен пазар. За да може всичко това да е възможно, са необходими магистралните връзки между различните пазари. Ако ли не, ако границите пречат, системата няма как да действа. Има много страни, не само Португалия, Испания и Брийския полуостров, които се сблъскват с сериозни проблеми с взаимовръзките с други системи. И това е съвсем естествено. Националните пазари са доста различни един от друг – е, различни са източниците, различни са условията на доставка. Е, ето, погледнете Франция, погледнете Испания. Нещата са доста различни. На различните пазари има и различни национални интереси. Госпожа Катлин Ван Бремт. Благодаря, господин председател. Ще се огранича до един въпрос от по-общ характер, основно към господин Нойхов и госпожа Тис. И двамата се занимахте с бъдещия пазар, с потребителите, производители. Очакваме с нетърпение това развитие. Безпокоя се обаче, че това ще доведе до разделения между домакинствата, между онези, които могат да инвестират в създаване на собствена възобновяема енергия и у нези, които не могат. Трябва да се инвестира в слънчеви генера... батерии или генератори, потреблението да може непотребяваната енергия от тях да се прехвърля към мрежата. Е, обаче опасявам се, че 40% или 50% от домакинствата няма да могат да инвестират в това и е, всъщност за тях е, токът ще бъде по-скъп, защото самата мрежа ще стане по-скъпа. Е, как можем тогава да гарантираме такъв е, добър, равнопоставен достъп до пазара, да помогнем за да насърчим енергийната еволюция, но и да има равнопоставеност. Благодаря ви много, господин Склец. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса. Казахте, че цифровизацията на енергийния пазар е най-важният въпрос. Напълно съм съгласен с вас. Миналата седмица обаче в Страсбург говорихме за европейските стандарти. Мисля, че все още се сблъскваме с проблема с оперативната съвместимост е, и с отворените стандарти на ниво система. Все още не се предоставя възможност за по-широко действие на интелигентните мрежи. На второ място, засилването на позицията на потребителите. В държавите членки има различни е, етапи на въвеждане на интелигентни електромери. В пет държави членки все още с, работят старите електромери. В други държави членки има високо технологични интелигентни електромери, които позволяват на потребителите да действат по-активно. Благодаря ви много. Все повече се използва английската дума presumers. След вашите изказвания, prosumers, т.е. потребители, под производители. При последното изказване бе казано, че трябва да се борим за преминаване към именно тази категория – производители, потребители. Стире. Обаче, госпожа Тис, вие представлявате коалицията за интелигентно търсене в областта на електроенергията. До каква степен може да се говори и за нормална конкуренция между големите електропроизводители и малките производители-потребители? Казваше се добре на първия етап, никой не се грижи за производителите потребители. На втори, е, втория етап може да се окаже положително въздействие или насречение. На третия етап да им се, да, те могат да възникнат като достатъчно голяма сила, за да се борят срещу достатъчно конкурентно срещу големите производители. Много въпроси зададохте. Ще се опитам да бъда възможно най-бърза или да ги групирам. Първо за агрегатора и третите страни агрегатори. Към Мартина Вернер. Да, има различни агрегатори. Те могат да са а, установени вече доставчици, може да са и нови а, фирми на пазара но е ясно, че за да се създаде динамичен пазар, трябва да се насърчат и двата типа доставчици на услуги. Обикновено установените вече а, имат добри позиции, трябва да се позволи на останалите да се конкурират с тях, а да не говорим за това, че има висока конкуренция в пазара на дребно. След това ползите и рамката. Какви са ползите? Ами показах вече определени цифри 25 милиарда евро могат да бъдат спестени годишно чрез въвеждането на реакция спрямо търсенето, но това може да стане основно чрез допускане на агрегатори и гъвкавост у потребителя. Как да изглежда тази система? Това е основен въпрос. Важното е агрегаторите да имат достъп до пазара, без да са длъжни да преговарят с установени доставчици, защото те са си конкуренти. И тогава установените доставчици изобщо няма да ги допускат до пазара. Затова ни трябва стандартизиран подход, така че да може те да навлязат на пазара, без да са длъжни да преговарят с конкурентите си. След това, ако са малко на брой, некоригиран модел, както се предлага в Белгия и Англия по някои, в някои ам, ситуации, ако обаче има по-голямо по-голям обем, тогава е необходима стандартизирана мрежа и трябва корекция на периметъра за доставчика, който е засегнат и е необходимо доставчика да получи компенсация за енергията, която е потребил, но не, която е генерирал, но не може да продаде. И тази компенсация може да бъде овзаимностена между доставчиците на дребно във връзка с съответните ползи, може да дойде от потребители, може да дойде от агрегатора. Тези три различни сценария ще се отразят много различно за а, крайния резултат. Но може да а, е, но е важно да се избегнат преговорите между неравнопоставени а, участници на пазара. По въпроса на Кая Калас. Възможно ли е да се натрупва достатъчна информация без а, интелигентни електромери? А, отговорът е не. Е, нито динамичното ценообразуване ще е възможно. Така че това е задължително предварително условие за голяма част от услугите. По въпроса на госпожа Ван Бремт. Не създаваме ли разделение между онези, които имат достъп и онези, които нямат? Като цяло, ако даден потребител предостави гъвкавост на системата, би свалил разходите за поддръжка на системата за всички. Т.е. тук конкуренцията е по-скоро между активните потребители и о, производителите. Тоест, има производители потребители, които внасят гъвкавост в системата и те се конкурират на пазара, генерирайки електроенергия. И там има възможност за конкуренция. Има ли конкуренция между старите участници на пазара и, под, и потребителите-производители? Отговорът е да. Но по-настоящем имаме нужда от повече електроенергия, така че колкото производители, толкова по-добре. Що се отнася до, до доставчиците на дребно, голяма част от тях ще станат достав... по-скоро доставчици на енер... енергийни услуги. А, но ще видим как се развиват пазарите. Има различни подходи, които действат в момента. Въпрос без микрофон на председателя. Отговорът е да, точно така. Това ни връща към въпроса за монополите и въпроса за това има ли ползи за производителите потребители. Ами тук сложното е в подробностите. Сега, става дум... Сега се говори за следното. Производителите използват мрежата, плащат си такса на киловатт час, обаче не я ползват през цялото време. А, предлага се да се премине към ползване на мрежата по график, свързан с а, мощностите. Сега обаче предлагаме да се включи повече гъвкавост в системата за генерация на потребителите, производители и те да станат по- а, автономни. Въпросът е, не искаме ли обратното? Не бихме ли искали потребителите да получават в реално време информация за това ем, колко струва гъвкавостта, която могат да предоставят в момента. Не е лесно да се уточнят подробностите. Може да се каже всички да бъдат таксувани въз основа на мощности но това може да доведе до противоположния ефект. Какво искаме да постигнем? Искаме ли да насърчим потребителите да станат активна част от системата или искаме да ги изтласкаме от системата и да кажат аз ще си произвеждам собствения ток, а вие се оправяйте. Много е важно как ще се регламентират нещата, защото иначе системата ще стане доста по-несправедлива и економически нецелесъобразна. Благодаря. Е, Благодаря, господин Вески Маге. Благодаря. Разпределих въпросите в четири групи. Ще се опитам да говоря по тези четири групи. Първо имаше въпроси относно дизайна на системата на електрическата енергия. Знаете, че имаме система по силата на която имаме генериране, пренос, потребители и така пътя на електричеството приключва. Сега има една нова система, в която се включва и пазара говорим за това, че трябва да има ответна реакция и от страна на търсенето. Системата на електрическата енергия трябва да бъде създадена така, че да отчита възможностите за преход. Когато създаваме нови пазари, е, трябва да имаме предвид, че самата система е в състояние на преход. Какво означава всичко това за електропреносните мрежи? по настоящен в Естония има един пилотен проект относно управлението на търсенето и ответните реакции на търсенето. Ако вярваме, че има производство, което да се основава на преноса, можем да имаме система, която да е малко по- лека по своя характер. Ние вярваме, че новия модел на пазарите, заедно с цифровизацията, може да доведе до ползи за потребителите, защото ще има по-низки инвестиции и по-низки такси за пренос на електроенергия. Толкова по първите въпроси. Втората група въпроси са свързани с управлението на данните. Много е важно да се уточни как да се изгради една такава система за данни. Първо трябва да има данни. Данните трябва да бъдат събрани от интелигентни електромери. Второто нещо, което трябва да направим и пакета за чиста енергия трябва да подкрепи на такава стратегия е да се изградят платформи за обмен които ще дадат възможност да се интегрират различни данни от различни системи в една обща система. И след това за потребителите трябва да има съответните приложения. Значи центрове данни, платформи за обмен и приложения. Това е дизайна, който трябва да се следва. А що се отнася до стандартизацията, много е възможно, е, много е важно, по-скоро, центровете да бъдат в рамките на една платформа за обмен. По отношение на властяването на потребителите, е, знам ли колко електричество или газ потребявам? Може да влезете в интернет, да влезете в е, така наречения профил или сметка на потребител и да видите от какви източници идва вашата енергия, колко струва. Прозрачността е едно от най-важните неща, даже най-важното. И след това може да направите сравнение, да сравните с съседа си, ако той живее в подобен апартамент или къща, а вие потребявате два пъти повече, значи може да заключите, че има нещо много нередно. И съответно би трябвало да промените поведението си на потребител. Третата група въпроси относно неутралността на ЕРП-тата. За в бъдеще системата ще се основава много повече на данни и много по-малко на енергия. Данните се използват от ЕРП-тата. Още един пример ще ви дам от Естония. По-настоящем въвеждаме интелигентни газомери. Предвиждаме газомерите също да станат интелигентни и това трябва да бъде задължителна мярка. Въвеждаме канали за данни за четене на, на данните от газомерите. По настоящем Естония а, има един много голям участник на пазарите на газ. Другите малки участници, малки, по-малки търговци казаха, че не харесват задължителното изискване за интелигентни газомери. голямата фирма има голямо конкурентно предимство пред останалите. Когато говорим за интелигентни, ефективни пазари, не трябва да забравяме, че пазарите винаги се движат от доверието. И четвъртата група въпроси – енергийните ресурси. Вече ви казах, че в е, Естония – се опитваме да въведем необходимата конкуренция в областта на електричеството и газа. Вече ви казах за интелигентните електромери, правим същото сега за газа и интегрираме, за да може потребителя да каже, използвам точно толкова газ, точно толкова електричество, знам цената на киловатт час – и съответно системите за контрол ми позволяват да се прехвърлям от един доставчик на друг. Това е целта, която се опитваме да, да постигнем за всички. Благодаря и сега доктор Нойдо. Относно конкуренцията на дребно. Е, в началото, що се отнася до предлагането на дребно, е, има голяма конкуренция. Когато се е, създадат установени пазари, търговците на дребно казват, че могат да си правят с цените каквото сметнат за добре. В началото се губят 20% от клиентите, след това обаче цените отново могат е, да растат? Аз нямам конкретен отговор. По-настоящем не мисля, че трябва да има европейска рамка, която да изисква премахване на всички тавани по отношение на цените на дребно. Има различни практики в различните държави. Дайте възможност на държавите сами да направят това. И едва тогава нека да преминем към мерки от страна Генерална дирекция конкуренция. По-добре да се ангажираме в разговори с държавите. Така стигам до агрегаторите. По-настоящем те имат две цели. На първо място да се ангажират с потребителите и затова казвам, че това се нарича ответна реакция по отношение на търсенето. Е, и на следващо място е, да се предложи услугата която се търси и съответното финансиране. Като агрегатор трябва да се съберат се очаква от вас да, да съберете на едно място различни механизми за гъвкавост, за да може да има а, и реални продукти, които да се предлагат на пазара. Понякога на пазарите се пречи на навлизането на по-малки играчи. Необходимо е да се гарантира, че пазара на Едро е създаден така, че да може и по-малките е, фирми също да участват и да предоставят гъвкавост, защото по-малките са онези, които по-лесно могат да ангажират потребителите насочването към потребителите, гъвкавостта, за която вие говорихте, намаляването на цените за пренос. В крайна сметка всички използваме една и съща инфраструктура в Европа. Използваме много повече електричество, отколкото газ и петрол. Когато използваме механизмите за гъвкавост и включим всички играчи, е, ще можем да е, имаме интелигентно опериране на системите и, и е, привличане на необходимите инвестиции. По отношение на разделянето на рп тата от останалата част от системата, би трябвало да се намери един стандартизиран подход и да се отточнят пресечните точки в отношенията между участниците в системата. Необходимо е да има е, гъвкавост е, и е необходимо да има е, търгове, за да може да, да, може да се отключат различните възможности за въздействие. По отношение на това как да ангажираме домакинствата, хората, които нямат необходимите познания. По отношение на конкуренцията на дребно, трябва да кажа, че има много хора, които се казват защо да избирам ново дружество при положение, че ми се предлага един и същи продукт. Ако има по-голяма гъвкавост, може да се генерира по-голям интерес у хората. На следващо място. Е, хората, които нямат е, необходимите ресурси, също трябва да могат да се ползват от е, механизмите за гъвкавост и ефикасност. Великобритания успя много по отношение на енергийната ефективност тя гарантира всички програми за енергийна ефективност е, да бъдат насочени към по-бедните домакинства. Мисля, че подобно нещо може да се случи и за програмите за гъвкавост. На следващо място. Онова, което казахте за активните потребители – Казахте, че те купуват по-малко електроенергия и след това дела на а, услугите не е толкова несъразмерен. Тук има четири неща. На първо място функциониращите пазари на електричество. Цената на електроенергията е най-висока тогава, когато времето е лошо. На второ място, ако има ясна система по отношение на въглерода, ще се уточни какви трябва да бъдат допълнителните цени. На трето място, отново повтарям за Великобритания намирането на, на програми за, за финансиране на а, енергийна ефективност, за, за финансиране на тези групи от обществото, които имат нужда от подкрепа. Тук е много важно да се спомене достъпа до трети страни. Само по този начин ще имаме продукти, които са нерискови и са добри и за малките домакинства. Благодаря. Гледах как реагирате по време на отговорите, които се дават. Мисля, че сте съгласни като цяло, но ако има нещо, с което не сте съгласни, кажете, защото би било интересно. Нещо, с което не съм съгласен. Току-що казахте нещо за конкуренцията на пазарите на дребно. Когато се говори за отварянето на пазарите, е, първоначалната активност на потребителите, промяната на доставчиците, това е вярно. От друга страна обаче би трябвало да преопределим гледната гледната си точка по отношение на пазарите. Трябва да преминем от елек... пазар на електрическа енергия към пазар на, електро... на енергия като цяло. Пазара, в който има конкуренция на различни източници на енергия. по този начин ще има много по-голяма конкуренция и наистина ще има повече възможности за потребителите тогава ще има и по-големи ползи и по-големи възможности за избор. Нашия естонски пример. показва, че хората вече наистина не сменят оператора си толкова често, защото маржа е много малък. 18 цента на киловатт час. И ако имате договор, който да е фиксиран към спот цена. С други думи, който и да предлага услугата, който и да предлага услугата, ви начислява не повече от 18 цента този марш, наред с това, което струва услугата. Значи няма смисъл да се сменя в такъв случай оператор. Самия дизайн на пазарите – крие в себе си отговорите и би трябвало този факт да се вземе предвид, когато се обсъждат пазарите в Европа. Разбирам, че може да изчистите този проблем в двустранен разговор, казва председателя. Благодаря ви много. Мисля, че изоставаме а, от предвидения график с около 15 минути. Може да задавате същите въпроси и по време на втората експертна дискусия. Беше изключително интересно. Благодаря и сега. Укрепване на сътрудничеството на ниво Европейски съюз и подобряване на капацитета. Първият оратор доктор Албрехт Шлайх. От 2013 година той е председател на Комитета по енергетика на Баварската промишлена асоциация. Това е организацията на бизнеса в Бавария. Доктор Шлайх е изпълнителен директор на Рейнмайн Дунав АГ в Мюнхен. Днес доктор Шлайх ще се изкаже като председател на енергийния комитет. И така, доктор Шлайх, моля ви да се изкажете в рамките на 7 минути. Няма да ви губя времето повече, моля да започвате. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Е, Благодаря. Дами и господа, най-вероятно знаете, че Германия има две задачи, е, свързани с излизането от ядрената енергетика и промяната на енергийния ни пазар. Бавария над 60% от енергията ни идваше от ядрената енергетика, така че за нас това е голямо предизвикателство. На първата графика, нека ви покажа за какво става дума. Горе в черно се вижда годишното натоварване в пикови моменти. Светло синьо има, зелено, виждате разпределението през идните години. Тези цветове виждате в тъмно синьо, изкопаеми, в светло синьо, възможност, различните видове течни горива, които се изпомпват до 2023 година виждате намаляването е, Там, където виждате точки и чертички, това са чуждестранни доставчици и нови АЕЦ. Сега, тук можете да зададете въпрос, след като искаме да имаме нови е, ве... Е, след като искаме да имаме нови електростанции, как... от какви имаме нужда? Имайки предвид цените на пазара, е, това ще се случи. Как ще преодолеем празнината от 2020 година за пиковите моменти до 2023? Нужни са нови електроцентрали. Това обаче може би няма да стане и Германия най-вероятно най-вероятно ще има нужда от механизъм за управление на мощностите. Следващия слайд е свързан с механизмите за мощности. Европейската комисия има цяла серия правила, които ние приветстваме, тъй като те ясно заявяват как и кога може да се използват такива механизми, за да няма изкривяване на пазара – точно защото пазарният подход се използва за тези механизми, затова е и важно, когато се опитваме да увеличим мощността с нови централи, тези централи да не произвеждат повече от 550 грама CO2 на киловатт час. Имаме система на пазарна економика и въвеждане на механизъм за мощности, за да се понижи цената за потребителите. Така всъщност ще се опитаме да се справим и с цените. Когато искаме да премахнем вредното въздействие върху климата, ние трябва да мислим и за системата за търговия с емисии. емисии. Нека сега да говоря за още един вид регулиране, свързано с цените. То е свързано с нови конфигурации на ценови а, зони. Радваме се, че в предложения регламент Европейската комисия говори за същите правила за зони, ценови зони в Съюза. Това, което отхвърляме обаче е създаването на компетентности или правомощия за това, кой ще определя тези е, ценови а, е, а, е, зони. Европейската комисия ще го прави, държавите членки няма да участват. Това е навлизане в суверенитета на държавите и то ще окаже въздействие върху економиката и тези проблеми ще доведат и до по-високи цени, тъй като конкуренцията ще се изкриви и в крайна сметка може да доведе до загуба на работни места, което пък ще означава, че економическите условия като цяло ще се променят. Ние лично смятаме, че трябва да е разрешено на държавите членки да участват Важно е за економическите оператори да участват също и особено когато говорим за принципа на пропорционалност. Има компромисно предложение на докладчика, то се опитва да преодолее част от тези а, безпокойства. И така стигам до третата си тема. Това са така наречените нови регионални оперативни центрове. РОЦ. Тук виждаме, че Европейската комисия иска да има сигурно работа, надежна работа на тези взаимосвързани системи, но не е това механизма, за да се постигне тази, а, тази цел. Това е наднационален орган, който ще вземе част от компетентности, които преди са били в ръцете на така наречените TSOs, ще доведе до проблеми за това, кой ще отговаря за мрежата, националните органи или този наднационален орган. Ще бъде далеч от регионите този орган, което, които в крайна сметка са тези, които трябва да вземат решения, свързани с сигурността и капацитета на системите за надежността и безопасността на системите. Смятаме, че правомощите там трябва да останат в държавите членки, а трансграничните елементи, свързани с Европейския съюз, могат да бъдат укрепени и направени така, че когато системата се създава или се разглежда а, от онези, които се сътрудничат, този аспект да бъде подсилен. Системата като че ли върви в правилната посока – става дума за разпределяне на отговорности от една страна, но в същото време има и предимства, предоставени от трансграничното сътрудничество и ефикасност. Благодаря. И аз ви благодаря. Ще помоля техниците превода да е малко по-силен, защото не е достатъчно силен за някой от тях. Сега отивам към следващия оратор, госпожа Тара Конелин. Тя представлява Greenpeace. Госпожа Конали последните пет години е била съветник за политиката за отдръпване от изкопаемите горива и насочването към възобновими енергийни източници – също така тя е била в Националния енергиен орган на Ирландия. Госпожо Конери, заповядайте. Thank you, Mr. Chair. Um, so today I'm going to focus on one of the issues, which is the capacity payments, uh, which is a, a crucial issue. Благодаря много, господин председател. Темата е важна за Greenpeace. Sorry. Um, I'll be speaking uh, specifically on the issue of capacity. Ще говоря за пазара на мощностите, много важен въпрос за Greenpeace във връзка с енергийната реформа. Първо, нека да ви припомня за контекста. Ние търсим енергиен пазар, който да, под, да подхожда на споразумението от Париж. Виждате снимки, които показват въздействието на промените климата в Европа. Не е възможно да избегнем промените в климата, това вече е ясно. А, това вече е невъзможно, но все пак се опитваме да преодолеем възможно най-тежките последици. Виждате тук а, по, пожарите а, на Иберийския полуостров а, в горите. А, Знаете как се отразяват промените в климата, по-високите температури също в Арктика, наводненията във Франция. За Greenpeace е много важно да има енергийна система, която да засилва позицията на гражданите и да им позволява да участват активно и да се възползват от енергетиката да инвестират в слънчеви панели на покривите на домовете си, общините да инвестират в слънчеви панели по покривите на училищата и на болниците и така нататък. проучване от CE Delft, поръчано от Greenpeace, показа, че до 2050 година близо половината европейски граждани биха могли да произвеждат собственото си електричество, т.е. половината от европейското електричество. Европейския съюз по-настоящем има свръхмощности. докладът е, от 2015 година е, показва, че има такъв е, свръхкапацитет – и е важно да се има предвид е, какви са и прогнозите за адекватността на системата. Виждате тук е, пиковото търсене. Е, това е линията за 2020-2025 година. А пък графиката показва целия къпът, всички мощности. Т.е. мощностите са много над търсенето. Ако слънчевата енергия получи 0%, а пък водната електроенергия само 20% коефициент, виждате новото преизчисление. И въпреки това продължаваме да добавяме нови тецове на изкопаеми горива. Виждате 2005 година и статистиката за 2016 година твърде, мал, твърде бавно спада делът на тецовете на гъглища. Над 100, 100 гигавата тецове на въглища са били добавени през 2016 година. Това, е, това са всички мощности на Испания – и виждате и различните технологии и начина по който те се отразяват на производството на електроенергия в Европа. Виждате е, къде върви зелената черта. Какво означава всичко това за механизма за капацитет? Има различни разделения. Първо, целенасочените механизми и второ, онези, които обхващат целия пазар. Е, целенасочените са свързани с определен елемент от пазара, определена част от него и се генерира специално за тях. В действителност, всъщност, е, става е, за, обаче много по-широко разпространени са другите, онези, които покриват целия пазар. Нещо друго, което е важно да се разбере, е, че механизмите за регулация на мощностите вече съществуват. Виждате резултатите от проучването по темата за миналата година. Такъв, така, такива способности съществуват. В много има повече от един такъв механизъм. В някои има, има близо, а, им, има цели четири. Това е много важно, за да може да се спазват съществуващите правила, иначе се пропуска много от случващото се на пазара. Все вече се субсидизират, субсидират изкопаеми и горива. Това са данните от различните възможности за управление на мощностите в Великобритания. 453 милиона британски лири са били прехвърлени към тецове в Великобритания. Има инвестиции във Франция за изграждане на нови тецове, огромни суми отново. В Испания има четири различни механизма. Тази графика ни показва ситуацията технология по технология. Цифрите са в евро на мегаватт на година. От последните доклади на, на регулатора на електроенергията в Испания се, е, става ясно, че два от четирите механизма се използват много по-широко. И в Польша се обсъжда евентуална схема 22 милиона евро. Нека да не забравим другите разходи, които проистичат от субсидирането на, горив... на изкопаемите горива. Штутгарския университет ме е произвел това проучване, което показва, че тецовете на въглища съкрещават живота на европейците с 240 хиляди загубени години живот годишно за цялото население на Европа. Агенцията за околна среда наскоро публикува допълнителни данни, които показват, че тецовете на въглища са най-големия замърсител на околната среда. Транс... Какви са другите въздействия върху тези механизми за увеличаване на мощностите? Има по-малко търговия в трансграничен план, има по-изкривена конкуренция, защото се изкривяват цените, нещо, което обезчава инвестициите в неща, които са ни необходими, като, например, засилването на позиция на потребителя и в крайна сметка цената е по-висока, защото се плаща за целия капацитет, а част от него не е потребен. В Великобритания разходите са 1 милиард годишно, това добавя голяма сума към годишните сметки на всяко домакинство. В Полша средно говорим за 20 евро на домакинство годишно. Председателят, може ли да преминете към заключителни коментари, тъй като времето изтича? Какво да направим? Необходимо е да се елиминира свръхкапацитета, да има а, интелигентно извеждане от експлоатация и справедлив преход, да се премахнат ограниченията за цените, да се регламентира търс... реакцията на търсенето, да има меж... взаимовръзки между системата и да се въведат специални мерки за енергийна ефективност. И тук виждате конкретните препоръки, които правим за предложението. Благодаря ви много. Благодаря за това, че ни дадохте толкова много информация. Уверявам ви, че ще имате възможност да кажете допълнителни неща в заключителните си коментари. Дам думата на господин Фернандес Хименес Каскет от Генерална дирекция е, енергетика. Той играе важна роля в работата е, по разработването на структурата на е, регламентацията на енергийния пазар. Давам ви думата. Заповядайте. Благодаря, председателю. Нямам слайдове. Ще бъда кратък и ясен. Представянето си. Първо, регионалното измерение на вътрешния пазар на енергетика е изключително важно. То става още по-важно и по други причини. На първо място, трансграничния обем на търговията драматично се увеличи и през последните няколко години и ще продължи да се увеличава не само заради свързването, както и пазарите е, с интегрирано свързване. След това изправени сме пред е, все повече производство от ВЕИ и интегрирането на това производство в пазарите. Така е, системата става все по-важна и все по-интегрирана от тази в бъдеще. Координираният подход всъщност е към интегрирането на системата и към сигурността на доставките. Това е задължително. Този координиран подход всъщност е един оптимален отговор на това, което забелязахме в миналото и в опита си да координираме националните отговори. Европейското законодателство въвежда принципи, които въведе АСЕР или предложи АСЕР – края на 16-та година за обща методология за изчисляване на общите мощности. Не трябва да има ограничения за елементите във вътрешната мрежа при изчисляването на тази методология на мощностите. Тези мощности не трябва да бъдат напасвани така, че да не отговарят на така наречените loop flows. Също се говори за действия, свързани с цените, за да може операторите на електропреносната система да поделят разходите. Тези оператори всъщност изискват такива действия, а не е, както в момента, у нези, които поискат такива действия. Сигурност на доставките. Сигурността на доставките всъщност е, зависи от е, адекватността на системата, на генерирането и това е най-вече на национално ниво. Има и свръхинвестиции. Ако една държава не взема предвид възможността другата държава до нея да даде сигурност на доставките посредством интерконекторите, това ще доведе до инвестиции в нея. В един интегриран пазар, за да бъде той ефективен и ефикасен, е нужна координация на сигурността на доставките, координация на а, всичко. Това е ключа. Регулаторите и агенцията подчертават ползата от а, такава методология, която да се ползва в целия съюз, но да се прилага на национално ниво. Резултатът от а, една такава общоевропейска методология би трябвало да определи дали е нужен механизъм за възнаграждение на мощности, т.е. за заплащане, извинете, на мощности. Този координиран подход ще отключи възможностите на регионите, дори на отделните държави да си помагат посредством интерконектори. Това ще е изключително важна част от а, този анализ на а, цялостната и последователна а, сигурност на доставките. Интерконекторите Е, дават ползи, които са отвъд и над анализа е, на социалните ползи. Взаимосвързаността ще доведе до сигурност на доставките на вътрешния пазар на енергия. Координацията на сигурността на доставките се приема в регулаторната общност като цяло, но координацията на операторите на електропреносната система вече е, е нещо по-сложно. Има координация, имаме съвместна методология, имаме задължителна регионална координация посредством участие в регионални инициативи за координация, но достатъчно ли е това? Това е въпрос. може ли всек, всяк оператор на електропреносна мрежа национален да вземе собствено решение, без да се координира с регионалните и други такива. Моето становище е най-вероятно не. Защо? Защото положенията са различни, т.е. ситуацията е различна. Първо, интегриране на ВИ в по-широки мащаби, националните оператори на електропреносната система говорят за 50 гигавата в Испания или двоен капацитет във Франция, на вятър. Този капацитет и тази, тези мощности могат да бъдат изнесени. Същото се отнася и до нарастването на така наречените loop flows. Те ще стават а, все по-големи и ще има нужда от повече координация. Сега. И някои предупреждения. Нужен е надзор на регулатори задължителни решения, които да отидат при регионални координатори или местни както и аген... Е, решение на агенциите. То също е важно. Това ново управление на по-нататъчната интеграция трябва да бъде преразгледано за всяка една функция и да има конкретни отговорности за операторите на електропреносната система, на агенциите, на регионите, както и по-силно изпълнение – и най-накрая, тъй като говорим за сигурност на доставките и, и работа на системите, нека няколко предупредителни думи да кажа по отношение на това, че в АСР вече се промени начина на гласуване. Има нови европейски мощности и затова АСЕР трябва да е силна като агенция – не трябва да се отслабят правилата за гласуване. Е, достатъчно е две трети мнозинство за такава важна задача. Your... Благодаря за това изказване. Благодаря на всички вас. Радвам се, че успяхме да чуем вашите мнения. Имаме и четвърти гост-оратор, господин Конрад Пурхала, директор а, по европейска интеграционна политика в рамките на а, едно а, електро а, разпределително, или по-скоро е, по, по, по, а, в рамките на а, едно, едно предприятие в рамките на електропреносната система. Господин Пурхала участва активно в някои е, сериозни научни проекти, свързани с е, генерирането на ветрена енергия. Е, той ще говори за бъдещето на европейските е, електропреносни оператори. Господин директор, кажете какво смятате по темата, която обсъждаме сега в рамките на втората сесия. Благодаря за любезните думи, уважаеми госпожи и господа, членове на комисията ИТРЕ. Няколко думи за пакета за чиста енергия, няколко думи за измененията на господин Каринч. Ще говоря за три неща, след които са дизайна на пазара, механизма за капацитет и регионалното сътрудничество. По отношение на регионалното сътрудничество искам да кажа, че ние, колегите от сферата на електро преносните дружества. Смятаме, че предложението на господин Каренч е добро. Радваме се, че се признава тази инициатива за регионално сътрудничество между различните оператори. Ние смятаме, че не си заслужава да се променя сега по на начинанието всичко трябва първо да се приложат неодавна приетите нормативни актове, предложени от комисията. Регионалното сътрудничество се нужда от нещо много повече. Европейската електропреносна система представлява един сбор от различни национални системи те се появиха в резултат на избори, направени преди десетилетия. Тези политики отразяват енергийните политики в държавите членки, природните ресурси, политиката на доставка, европейските електропреносни мрежи са различни. Имаме нужда от различни подходи, когато говорим за гарантиране на сигурността на доставките. Когато говорим за регионално сътрудничество, трябва да кажем, че сътрудничеството между електропреносните оператори трябва да се уточни на ниво регулатори. Ако операторите би трябвало да правят много повече и да си сътрудничат, това би трябвало да става в рамките на една законова рамка, защото по-настоящем сме ограничени в възможностите за действие. Да не говорим, че има различни виждания и много често в рамките на съществуващата регулация ни няма как да изгладим своите различия. По отношение на дизайна на пазарите, докладчика Каринч говори много за, за дизайна на пазарите. Ние смятаме, че трябва да се говори за балансирането, трябва да има отговорности в тази връзка. Доставките на услуги, които са много важни, трябва да се правят в рамките на електропреносните оператори, трябва да се признае ролята на агрегаторите, трябва да се уточни и да се приеме е, допълнителната полза от е, гъвкавостта по отношение на търсенето. Електропреносните оператори е, управляват някои много важни услуги. Това са ценни услуги, които би трябвало да бъдат дадени на електропреносните оператори за притежаване. Необходимо е да се признае важността на цифровизацията по време на първата работна сесия беше казано, че има положително развитие в сферата на цифровизацията. Ние смятаме, че има нужда от голямо подобрение. В бъдеще ще се разпределят все повече и повече ресурси, все повече ресурси ще се разпределят на най-низкото ниво на мрежата. Необходимо е да има гъвкавост, необходимо е да се овластят потребителите. Те автоматично ще реагират на цените. Трябва да използваме вградена интелигентност. За да се постигне всичко това, трябва да има промени в самите пазари. Една много важна промяна, поне според нас, е следната. Необходимо е да се намали пропаста между пазарите и физиката. Трябва да предвидим пазари, които да отчитат цялата сложност на а, системата на генерирана енергия а, и тази а, система система трябва да отчита всички характерни черти на, на, на производството на електроенергия и съответно цената трябва да отразява е, всичко това. За да се оптимизира пазарната ефикасност, трябва да се оптимизира инфраструктурата. В същото време трябва да се отчитат и ограниченията пред инфраструктурата. Може да се направи аналогия с железопътния транспорт. Когато изграждаме един желенен, железен път, е, искаме да гарантираме, че няма да има два влака на една и съща линия. Е, същото въжи и за електроенергийната система, защото знаете, че във физиката винаги се иска равновесие между търсенето и предлагането. Пазарите трябва да са прости, трябва да имам продукти, които да са разбираеми за всички. Ние не смятаме, че в бъдеще тази тенденция ще се запази обаче. Виждането, че пазара ще предлага онова, което искат е, е, клиентите, а пък електропреносните оператори само ще изправят щетите, и ще предоставят възможности е, за пазарите. Това виждане според нас не е издържано. То е част от миналото. Е, пазарите в крайна сметка трябва да оперират по такъв начин, че да се отчита технически постижимото. И ето защо е необходимо сътрудничество. Много е важно да се уточнят е, а, нашите връзки, връзките на електропреносните оператори с а, онези, които определяме като DSO. Uh, the provisions, for example, the balancing prices shall be equal to billing връзките между uh, електропреносните оператори и uh, ЕРП-тата. Uh, би трябвало да се направят опити за пренос на ресурси, точно по отношение на, на тази взаимовръзка. И накрая по отношение на капацитета на пазарите. Имаме един енергиен преход по-настоящем. Днес пазарите са такива, че не се гарантират необходимите инвестиции – има нови играчи, които се опитват да влязат на пазара. Е, има оператори, които се опитват да променят своята инфраструктура, но опита не е особено добър в това отношение. Е, ние смятаме, че пазарите на капацитет трябва да са средства, които да допринасят за една услуга, която да се основава на стабилно генериране. В заключение, трансграничното сътрудничество по отношение на капацитета е от съществено значение. Благодаря, когато отговаряте на въпросите, може да добавяте каквото поискате, но сега времето ви изтече може да говорите за това, което е положително, това, което е отрицателно в рамките на пазарите в момента. Преминаваме към въпросите. От името на НП господин Кришяниш Каринчичка. Благодаря, господин председател. Това е единственото, което мога да кажа на полски. Е, може би знам още няколко думи, но няма да ги използвам сега. Благодаря на ораторите. Мисля, че можем да заключим от чутото и видяното, че имаме един раздробен пазар и много-много интереси, които понякога съвпадат, понякога се конкурират. Например, Тара Конали от Greenpeace показа, че в Европа има свърхкапацитет. Погледнато от високо това може и да е така. В същото време доктор Шлайх ни казва, че в Бавария, и сега ще цитирам, част от така наречен енергиен преход и премахването на АЕЦ ще доведе ще доведе до проблем с капацитета след няколко години. И едва ли може да се изнадам от нещо подобно. Ако погледнем положението в Испания, свърхкапацитет, потребителите плащат за това. Една от причините е отсъствието на връзки между Иберийския полуостров и останалата част от континента, Франция в частност. Полша пък има своите собствени предизвикателства, трябва да се споменат тук връзките с останалата част от Европа и в частност тези, е, тези връзки с Германия. Може би те улесняват така наречените loop flows. Опитваме се да вкараме всичко в една и съща система. Greenpeace ни казва, целта е да имаме една по-безопасна планета. Това е най-голямата цел. За съжаление, Европа дори да стигне до 0% емисии, а сега ние отговаряме за 11% от емисиите в световен план, едва ли ще имаме а, необходимото, за да, за да се справим с проблемите на, на света. Искам да коментирате ролята и важността на интерконекторите. Защото като изключим положението в Бавария, най-често липсват вътрешните конектори. И това създава проблеми не само в Полша, например, но в цяла Европа. Испания, виждаме там същото, липсата на интерконектори. Доколко смятате, че ако заложим на вътрешни и външни интерконектори, ще решим голяма част от проблемите, за да може наистина да има трансгранична търговия доколко ще можем да се отървем от физическите пречки или от пречките пред функционирането на пазарите. Господин Мика. Е, е, Благодаря, господин председател. Бих искал да започна с една обща позиция. Мисля, че всички ние констатираме, че има голяма разлика в подходите – трябва да вземем предвид а, законите на физиката. Според тях, потребяваното електричество трябва да е равно на произвежданото електричество на всеки един етап. И за това работим по различни решения и сценарии, защото трябва да намерим някакви решения. Опасявам се обаче, че текстовете, по които работим, не отговарят на ситуацията. Всъщност най-доброто разрешение би било да имаме възможност за съхранение на енергия. Това обаче не е възможно. И за това се налага някой да произвежда електричество във всеки един момент, ако искаме днес да има светлина в тази зала през целия ден. А, ясно, че трябва да се откажем от въглищата, но трябва да ги заместим с нещо. С какво? Други казват да използваме повече а, вецове, но има страни, в които няма достатъчно вода. Други страни казват да се използва вятъра, обаче се сблъскваме и с проблеми. През януари в Румъния имаше прекалено силен вятър и в крайна сметка не се произведе никакъв поток за този период. И трябва все някой да произвежда ток. Въпросът е кой? Интересни неща спомена господин Каринс. Говорим за взаимовръзки от много време. На 10% сме сложили целта си от е, много години насам, но това още не е постигнато. Добре, 10%, а останалите 90% трябва ни по-голяма сигурност при експлуатацията на мрежите и повече сигурност за потребителите, защото вече е, токът е необходимост, а не лукс. Разбира се, възможни са множество различни решения, е, възобновяваме източници на енергия, например – но трябва да си дадем сметка кой трябва да произвежда електричеството, за да няма спиране на тока. Защото може да се случи така, че при спад в наличието на електричество в една страна при взаимовръзката и съседните страни се сблъскват с проблеми. Благодаря, господин Краснодемски. Благодаря, господин председател. Оставам с впечатлението, че между ораторите във втората част различията бяха по-големи отколкото в предходната част, където имаше по-голяма степен на съгласие, може би прекалено голям. Интересно е това, което виждаме. Хармония между Бавария и Полша. Симпатично ми се струва това. Аз вчера бях в Мюнхен, за да участвам в политически разговори. Що се отнася до несъгласието между позицията на Greenpeace и испанската перспектива? Интересна презентация на Greenpeace, включително и за въглищата. направихте сравнение. Казахте как, как въздействат въглищата на здравето на хората. Трябва да ви попитам, имате ли други цифри, които показват какви са последиците за здравето на хората от дизеловите автомобили в Европа? или иначе искам да попитам Какво смята господин Похава за аргумента за свръхкапацитета? И защо смятате, че пазара на мощности все още е финансово съобразно решение на проблема на изкривяването на пазара? Има и други проблеми. Има различни механизми за мощностите? Защо има такъв проблем и как можем да се справим с него? Благодаря. Следващият оратор от името на АЛДЕ. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички участници за това, е, за интересните им изявления, които показаха доста различия помежду им също. Във връзка с казаното от господин Каринс, мисля, че е много важно да се има предвид, че ако искаме да извлечем ползи от действителен вътрешен пазар на енергията, ни трябват не само взаимовръзки, но и някакъв вид регулация, за да може системите да действат съвместно по-добре, отколкото действат сега, защото иначе няма да имаме ползи от действителен вътрешен пазар и няма да има по-низки цени за потребителите и за предприятията. Сблъскваме се с дилема. Казват хората, искаме да е пазар, обаче същевременно за да действа той като пазар, ни трябва регулация, защото няма достатъчно трансграничен пренос на енергия в Европа. А ако имахме, цените щяха да са по-низки и щяхме да имаме ползите, които се показват от разчетите. Когато говорим за регионалните оператори, има доста митове. Казва се, че предложението на комисията едва ли не ще ем, направи така, че операторите на преносни системи да нямат каквито и да било отговорности. А, казва се, че така ще се гарантира сигурност на доставките, но аз не съм съгласна на, с тази интерпретация, нищо подобно. А, преносните мрежи имат право да отхвърлят искане, ако има проблеми с безопасността. Опасявам се, че казаното не отговаря на текста. Кажете по-конкретно защо смятате, че това е така, защото аз не, не виждам никакъв повод в текста да имам такава интерпретация. Благодаря от името на зелените, господин Турмес. Благодаря. Първо искам да задам въпрос на господин Ернандес Хименес Каскет. Казвате, че съществуващото сътрудничество между преносните мрежи не е достатъчно добро. Това означава, че трябват повече взаимовръзки казвате, че трябва по-скоро да се придържаме към текста на комисията, а не да направим, да искаме намаление, както предлага господин Каринс. Затова въпросът ми е а, какви са обосновките. Към господин Пурчела. Няколко стотин милиона евро бяха вложени, европейски пари бяха вложени между полско-литовската взаимовръзка. И аз раз, а, научих, че всяка вечер а, тя се изключва, защото полската система не можела да се справи с толкова много ефтино електричество, идващо от север. Няма никаква логика. Това би намалило всъщност цените за полските граждани и за полската промишленост. С, към госпожа Конали. Говорим за справедливост на пазара, а пък всъщност този пазар изглежда не е особено справедлив. А, при възобновяемите източници на енергия а, има различни външни въздействия, отколкото при тези свързани с тецовете на въглища или с аецовете. Как възнамерявате да убедите граждани те да инвестират в а, фотоволтаични панели? И към господин Шлайх. Вие изглежда защитавате силно европейската схема за търговия с емисии. Настоявате тя да остане единственият прилаган инструмент. В такъв случай, можете ли да ни изпратите поне едно изменение, което баварската а, енергийна промишленост е изпратила към Европа за засилване на схемата за търговия с емисия. Ако наистина искате тя да се засили, защо години наред се искате да, да се отслаби? От името на НС, госпожа Барбара Капел. Добре дошла тук отново след прекъсването. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на участниците за направените презентации. Всички сме съгласни, че са необходими механизми за регулация на мощностите и че трябва да се подобри регионалното сътрудничество но не можем да постигнем съгласие за това как да се постигне това. Необходими са ни механизми за мощностите и обосновката е представена в крайния доклад на комисията по темата, на която разглежда 35 механизма за мощностите от 11 държави членки и показва, че има нужда от повече. Затова с енергийния пакет се иска правна рамка за механизмите за мощностите и участие през граница. Но иска се също да се насърчи ефективността. Господин Шлайх, казахте, че механизмите за мощностите трябва да не са дискриминационни. Тоест държавите членки да са свободни да избират онези механизми, които искат. Имате ли обаче изчисления, с които да подкрепите твърдението си? Знаете ли колко ви струва от това? Колко биха се увеличили цените на пазара? Въобще как можем да сравним нещата, ако има забрана за дискриминация и ако има дискриминация при подбора? Въпрос още един въпрос за, за зоните. Предложенията показват, че ако има специално зониране, това ще доведе до допълнителни разходи. Можете ли да дадете изчисление? След това преносните мрежи са отговорни за безопасността на мрежите. Операторите са отговорни за безопасността на тези мрежи и за тяхната сигурност. Е, и компетенциите трябва да са от, е, от тях. Въпреки, че има трансгранично измерение. Благодаря сега по една минута за следващите желащи да се изкажат. Господин Бенсен, на първ... в първата част ни казахте, либерализацията създава по-низки цени. Добре, това, с това съм съгласен. Не познавам нещата в Бавария. Казате, че механизмите за мощност трябва да реагират на ситуацията но не съм съгласен с вашия анализ. Преносните оператори не могат да разрешат всички предизвикателства. Има национализъм в подхода и се изкривява конкуренцията и в крайна сметка потребителите и бизнеса плащат повече. Това са отлични аргументи и за взаимовръзки, но те трябва да са достатъчно добре, с достатъчно добро качество. Два примера в Испания стана ясно, че слънчевата електроенергия не може да премине през границата. В Дания връз... връзката към Германия е била затворена 8... 80% от времето. Защо трябва да се подхожда така национализирано? Благодаря много. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Слушам дебата и се чудя. Как ще повлияе всичко това на потребителите? Да кажем, създаваме механизмите за, мощ... за мощността, между системните връзки и прочие. Въпросът е колко ще плати потребителят накрая. По-малко или по-скъпо ще му струва токът? и как ще се отрази това. Благодаря, господин Балчитис. Благодаря. Колегите вече посочиха противоречията, които съществуват в предложението. Добре да се замислим за цената в бъдеще. Колегите засегнаха този въпрос. Какво ще плати потребителя? Каква ще е цената? Крайната. Знаем, че милиарди трябва да се инвестират в създаването на системата и потребителят е този, който трябва да плати, което е неприемливо. В Бавария, да, е, има прозрачност, но виждате и какви са проблемите, защото Германия е решила да не разработва атомната енергетика повече. Да, Германия е силна, може да се справи, но други държави може да не са толкова силни. След това говорихте за различните региони, които са отдалечени. Испания, Франция и Германия, например. Балтийските държави. Какво ще кажете за ядрената енергия? Знам, че ще се увеличи подаването на ядрена електроенергия, тъй като да речем в Беларус сега построиха нов АЕЦ в Калининград, правят същото и в бъдеще мисля, че ще трябва да го вземаме предвид, когато говорим за енергийния съюз. Уважаеми оратори, голяма молба, отговорете в един кръг – по 4 минути. 4 минути на всеки. И след това може да имаме втори кръг от отговори. Защото мисля, че ще има спорове помежду ви. Първи кръг 4 минути. След 4 минути ще се опитам да ви прекъсна и ще се обърна към преводачите да останат малко по-дълго. Както виждате, много е нагорещена дискусията и не искаме Съжалявам, че се обръщам с такава молба към вас. Четири минутни отговори, след това втори кръг. Господин Шлайк, заповядайте. Ми предизвикателство е това, имайки предвид броя, но в крайна сметка ще видим а, как ще се справя. За структурата, да. А, Разбира се, имаме нужда от по-добро взаимосвързване в Германия, но и връзка с съседните държави. Сигурно знаете, че имаше голям дебат в Германия и сега решихме, че ще имаме от север на юг мрежа с високо напрежение ще има конектори в Бавария също. Така че ще има конектори. Има повече плюсове, отколкото минуси този подход. Ако има рязко спиране на тока и може да се получи електричество от другаде, това е добре. Но е доказано, че е много по-добре това да се управлява централно и Сега, въпроса за електропреносните оператори. Големият проблем е, че създавате голяма нова институция. Регионалните е, центрове, от друга страна тези оператори. Не, че ще загубят отговорностите си те, но може да стане объркване на отговорностите си. Част от отговорността ще бъде предадена на нова институция, а друга част ще остане при електроразпределителните дружества. И ако нещо стане, всеки ще сочи с пръст другия. И аз смятам, че трябва да има ясна дем... демаркационна линия между отговорностите, между електроразпреносните дружества и европейските. Затова са нужни ясни европейски правила, които да казват с какво ще се занимават тези електропреносни дружества и с какво други. Но нека да няма съвместно носене на отговорност. Това няма да сработи. Що се отнася до европейската схема за търговия с емисиите? В Германия това се отслаби с законодателството за ВИ до известна степен – но никога не сме говорили против тази система. Напротив, винаги сме казвали, че това е най-добрия начин а, е намаляването на емисите да излезе на пазара. Искахме удължаване на срокове, както и другите разпоредби, свързани а, с това. Механизма за мощности. Мисля, че има недоразбиране. Ние приветстваме факта, че ще има в, зимния пакет част, ще се заложи част от правилата и условията, при които могат да се прилагат, за да няма изкривяване на конкуренцията. Според нас това е напълно правилно. Това, което аз се опитах да критикувам, всъщност е ограничаването на броя или вида а, електроцентрали, които могат да участват в този механизъм. Накрая, механизмите за определене на цените в Бавария. В а, Бавария не сме сигурни какви, са, какви ще бъдат последствията за нас, но смятаме, че това не е добра система. Имаме, отново казвам, тези мрежи на високо напрежение от север на юг, Чехия и Полша, от които, през които, с които има пренос и това ще реши евентуално проблемите. Благодаря, госпожо Конери, заповядайте. Благодаря. Става дума за водещата ни роля в дипломацията, в борбата срещу изменението на климата. Интерконекторите са важни и това се свърза изказаното от вас, дали свръх мощностите а, в общ план са едно и също с регионалните капацитети. Примерно, един може да има свръх капацитета, другият да няма достатъчно мощности. Е, и като се свържат, ще има оптимално използване на активите, без да има пазар на мощности в определен регион. Заради това взаимосвързването е важно. Така се използват активи, които вече съществуват по един много по-ефективен и ефикасен начин. А, това е всъщност и цената за потребителите, понеже имаше въпроси е, по този въпрос. Става дума за това да се даде възможност на пазара на електричество да отрази сигурността на доставките и услугата в цената. Тези пазарни сигнали, включително големите придвижвания нагоре и надолу цените, могат да доведат до новаторство, до използване на съществуващите ресурси. Ние нямаме нужда от повече мощности, имаме нужда от енергийна ефективност, от взаимосвързаност. И ако не се даде възможност на цените да се движат нагоре-надолу и тези сигнали от цените да стигнат до производителя, никога няма да се стигне до инвестициите, които искате, за да стане това през пазара. Ако просто му залепите една лепенка, а това всъщност е пазара на мощности, цените ще скочат в Тексас, в САЩ, както и на австралийския пазар, няма пазар на мощностите и не са ги имали последните 15 години и няма доказателства, че на тези пазари цените са по-високи. На другите пазари, където има пазар на мощности, обикновено има свръх очаквания от необходимите мощности, което не е вярно. Пазарът трябва да ръководи това, което потребителя иска и какво иска да плати. А, същото се отнася и до Роксуей. Извинете, регионалните оперативни центрове. Мисля, че пазарите вече са регулирани. Съществуващите регионални центрове са отражение на третия пакет и смятаме, че трябва да се подкрепи предложението на Европейската комисия за тези регионални центрове. След това приоритетен достъп и това, което ни притеснява, е, че възобновимата енергия няма достъп до такава една система. Това е система, която сега се опитваме да променим назад в времето, което може да попречи на малките дружества, които се опитват да имат достъп до пазара Искаме да дадем възможност на всички видове бизнес модели да имат достъп до пазара. Ако ги третираме по един и същи начин, това е дискриминация. Трябва да се признае, че има бариери за малките производители. И ако не ги признаем, всъщност вие ги, ще ги блокираме от пазара. Затова смятам, че трябва да има приоритетен достъп и е, диспач за ВИ. Това не трябва да се премахне за малките, особено дружества, които произвеждат възобновими, от възобновими енергийни източници. Благодаря ви. Сега господин Каскует. Благодаря на първо място на господин Каринс за използване на интерконекторите. Това е много важно, не само е свързано с търговията или намаляването на разликите в цените. Важно е за интегрирането на ВИ, например. Мога да ви дам пример с моята страна. Ако имаш ниско ниво на интерконектори и трябва да отговориш на целите на ВИ за 2020-2030, това ще означава огромни разходи. Защо? защото имаш много мощности, които в определен момент няма да бъдат покрити от искане, от търсене, извинете. Те не могат да бъдат изнесени, защото експортния капацитет се е задръстил и всъщност това всичко е знат, го заплаща потребителя. Сигурността на доставките също се засяга тук. Ако имате интерконектор, който ви дава 2 гигавата, например, и не смятате, че това ви дава сигурност на доставките, защото може да не знаете в бъдеще дали това ще е налично, когато имате нужда от него, то тогава имате нужда от капацитет 2 гигавата от двете страни а, на границата. И това ще бъде много по-сложно от въвеждането на тези нови интерконектори. Що се отнася до механизма за мощностите? Ние харесваме предложението на Европейския съюз и то не забранява механизма за мощностите. Просто той се превръща в последна възможност, когато другите елементи не присъстват. Използване на интерконектори, други видове мощности и така нататък. И накрая, що се отнася до регионалните оперативни центрове. Аз съм на мнение, че предложението на Европейската комисия е в правилната посока. Това обаче е мое становище, като испански е, регулатор – в самата агенция това не е единодушно становище, не се споделя от всички. Защо го казвам? В отговор на Турмес. Защото смятам, че на практика виждаме, че можем да подобрим а, дефиницията на резерва, използването на мощностите, вътрешното използване. А, нека ви дам един пример, който не е испански, защото ние нямаме нужда от това в този момент. А, и това се случва през зимата, например във Франция. Вносните мощности са 13 гигавата. Бяха намалени от над две трети на под 4 гигавата заради кризата. Мощностите, от които се нуждае Франция, бяха дадени от една държава, Испания, над 50%. Не казвам, че сме се справили отлично, защото съм испанец, беше добре, че Испания не беше в криза. Така че Това ще продължи да се случва в бъдеще, според мен, ако започнем да освобождаваме мощности, ако инвестициите в традиционното генериране на електроенергия е невъзможно, имаме все повече ВИ. Благодаря ви за първия кръг и господин Конрад, само да кажа един въпрос да ви задам. Говорите за ограниченията на системата. Защо да не ги оставим в ръцете на електропреносните, разпреде... Е, електропреносните дружества? Четири минути, 4 минути. На първо място ролята на интерконекторите. Да, тези мрежи са добри на интерконектори, ще има трансгранична търговия, но това зависи от това как изглежда пазара в трансграничен план. Ако не променим правилата за трансграничната търговия, тъй като няма голяма координация и увеличим мощностите, единственото, което ще се промени, са увеличените loop flows и няма а, увеличена възможност за трансфер през граница. Ако не града мрежи обаче и не променя пазара, който да почива, да речем, върху потоците, ние се опитваме да го правим от време, тогава мога да създам свръхкапацитет, като създавам координация и в различните посоки нещата са различни. Исках само да подчертая, че интерконекторите ще бъдат полезни за потребителите, за дружествата, за продажбата на електричество, за внос на електричество, ако необходимо, но трябва да има трансграничен пазар, който да е направен така, че търговията да бъде регулирана. Сега. Ако трябва да говоря следващия въпрос, трябва много дълго да обяснявам. Нека само да кажа, тъй като нямам време, че заедно с колегите от Литва и Швеция променихме взаимосвързаността си. Смятаме, че положението се подобри от началото на месеца. Мощностите, да речем, ако Полша не може да внася нощем, което се свежда до факта, че всички а, електроцентрали са на техническия минимум и не могат да бъдат намалени повече, то тогава това може да стане за транзит, което е добре за Швеция и за Литва. И така ще има транзитен а, пренос през страната. Що се отнася до свръхкапацитета или свръхмощностите, примери 2017 Франция, Полша, 2015, когато трябваше да има прекъсване. А, и да има загуби от липса на свързаност. Не, не, през лятото. Да, през лятото, точно така. През лятото. Момент, моля ви се. Колега Турмес, нямаме време за по-нататъчни дискусии. Искам да кажа, че не искам неясни послания да изпращам, но свръхмощностите или недостъчните мощности се измерват в определен момент. Да речем, през лятото са един вид мощностите, през зимата са други, различен е енергийния а, микс по обяд през юли и различен в 9 вечерта през декември а, този микс. Много държави имат механизми за подобряване на своята адекватност, което пък означава, че те се замислят сериозни. Ако разходват пари, то е защото има причина, тъй като не биха ги разходвали иначе. Пазара на мощности. Той ще може да генерира някаква сигурност, но това не се замества, то не замества енергията на пазара, а само е допълва. Ако имате добри цени на енергийния пазар и след това има достатъчно приходи от дружествата, които произвеждат електричество на енергийния пазар, то тогава най-вероятно цените, които ще получите на капацитета, на пазара на мощности ще бъдат ниски. Те ще се повишат, ако няма достатъчно възможности на вътрешния пазар за инвестиции. Накрая на последния въпрос на председателя. Днес забелязваме, че регионалните центрове, електропреносните дружества предприемат много действия, за да направят така, че може да се задоволи търсенето по сигурен начин. Ако увеличим мерките за смягчаване, то тогава ще се изправим пред стена, пред границите на това, което може да направим. Защото в един момент, и вече се е случвало, или се случва от време на време, няма достатъчно ресурси а, за създаване и да има диспетчиране. диспечиране. Затова смятам, че идеята, че тези електропреносни ще поправят всичко и пазара няма да се налага един вид да наблюдава ограниченията на електропреносната мрежа, не мисля, че е нещо разумно. И разходите ще се вдигнат и е, сигурността на работата ще спадне. Благодаря на вас, благодаря и на всички преводачи за това, че останаха 15 минути повече от предвиденото. Сега можем да преминем към дебат но за съжаление само на един език. Не знам дали трябва да гласуваме. Председателя благодари на преводачите. 6.45 е, е часа, в който вашите задължения приключват. Ако искате да кажете нещо, може да комуникирате. Работата на преводачите приключи. Приятна вечер!